Okay, we, um, we continue. We actually start with our... И така, започваме работа по днешния семинар. Много благодаря. Добър ден на госпожа Сесилия Викстром, депутат от АЛДЕ, Швеция, докладчик по това досие. Имате думата, госпожо, да ни запознаете с доклада Предполагам, че има един основен въпрос, който лично аз имам, а може би и журналистите. Защо това досие е толкова значимо? Защо би трябвало да ни вълнува то? Заповядайте, имате думата. Благодаря ви. Добър ден в Брюксел. Наистина надявам се, че сега държавите членки се провежда наистина много активни действия, но именно тук е сърцето на законодателството, тук е го ковем. Аз съм либерал, както каза председателстващият и с, днес с удоволствие с вас ще говоря по а, преработката на регламента Даблин. Това е един от документите, които заедно с други формират Европейската система за убежище. Докладчиците в сянка, хората, които представляват останалите политически групи по темата в екипа ми, са едни чудесни колеги, работим в сътрудничество. Надявам се, че някои от тях са тук. Би трябвало да бъде тук, може би дори всичките. Ние работим по предложението вече е доста дълго време. Аз представих проект от доклад основа на предложението на комисията и е след това колегите предложиха повече от над хиляда предложения за изменение, за да се промени и текста, който предлагам аз, да се изясни и проче. И сега вече се опитваме да постигнем компромисни предложения относно всеки един член между политическите групи. И когато сме готови с този процес, тогава вече ще бъде свършена нашата работа до голяма степен, защото ще е готова позицията на парламента, след което ще бъдем готови да започнем и преговорите с съвета. С други думи, с държавите членки и съвета на министрите. Това, разбира се, затруднява процедурата като цяло, защото, както знаете, има затруднения при националното законодателство в тази област, в областта на убежище, миграция, за да се достигне до обща позиция. И в Европейския парламент също не е толкова лесно да се стигне до единогласие или обща позиция. Но убедена съм, че в нашия парламент ние можем да преодолеем нашите различия, различни мнения, за да можем да намерим общата позиция. И тогава, когато съветът крайна сметка е готов за съвместни действия. Предлагаме една позиция, не различни, а с голямо удоволствие ще а, призова към начало на преговорите в тристранните срещи. Ще стигнем до съгласие по това досие. Когато парламентът и съветът постигнат съгласие по текста. Необходимо е да имаме обичайно мнозинство в парламента, в съвета е нужно квалифицирано мнозинство. Моля, обърнете внимание на това. Не е нужно да има единогласие в съвета. Нужно им е квалифицирано множество, за да може да се приеме акта. И се надявам, че преговорите по които ще имам водеща роля като докладчик, ще започнат след лятната почивка, така че като се върнем, ободрени и починали, след лятните отпуски ще можем да работим независимо колко дълго време ще ни отнеме това, но съм сигурен, че ще приключим. Искам да подчертая нещо. Парламента и общата ни позиция в парламента означава, че няма да приемем някакви налудничеви идеи от страна на държавите членки и няма да приемем нищо, което в крайна сметка няма да доведе до промяна на реалността по обстановката, както знаете от 2015 година. Системата се срути напълно. е, прииждаха хора в Европа по различни маршрути, за да стигнат до крайната дестинация. Ние гледахме предаванията по телевизията, знае, че много от вас също са много добре запознати с този въпрос, но искам да се спра на някои основни елементи по въпроса. Всички сме съгласни, че текущата система не работи. Тя се срина. Дори държавите членки, дори и съветът са съгласни с това. Европейската система за убежище се провали пред теста за реалността 2015 година и честно казано, тя не функционираше успешно и преди 2015 година, но ние съвсем категорично трябваше да кажем всичко съвсем ясно, че системата не работи. И ако продължим да отстояваме, че държавите членки като Италия и Гърция на фронтовите линии, че трябва да поемат цялата отговорност за всички и всичко, което влиза в Европейския съюз, това просто няма да доведе до успешен вариант. Крайният резултат е такъв, че е, в крайна сметка търсещите убежище не са регистрирани до един и хората отиват където си пожелаят на практика. Видяхме това през последните години, също така преди а, кризата в рамките на Дъблинския регламент, системата отново не работеше. Започнахме да работим 99-та година по него. Това вече е в миналия век. И просто а, акта не отговаря на действителността днес. Дори и преди 2015 година само 3-4% от кандидатстващите за убежище в Европа подлежаха на прехвърляне по смисъла на регламента от Дъблин. Тоест системата си беше мъртва. Може би наистина имаше отделни спешни случаи, които я посъбудиха, но на практика в момента тя е абсолютно мъртва което означава, че сега имаме възможност да създадем една функционираща система, която да работи на практика, за да може да се променят нещата по места. Какво трябва да предприемем? трябва да започнем да устояваме конвенцията от Женева и основните принципи във връзка с системата за убежище. Това не означава, че всеки, който поиска убежище, има право да го получи, ако не отговаря на критериите. Освен това, хората, които не отговарят на критериите, трябва да бъдат върнати. На второ място, според мен, по регламента в Дъблин – трябва да гарантираме включването на конкретни елементи, а именно да има солидарност между държавите членки, трябва да гарантираме, че всяка една държава членка поема своя справедлив дял от отговорността. Не можем да оставим нещата само в ръцете на няколко от 20-80 и държави членки, които да поемат цялото браме. Просто една такава система никога няма да заработи правилно, ако оставим всичко в този вид. Солидарността трябва да бъде основен елемент на новата архитектура на регламента от Дъблин – наистина това е част от е, предложението комисията, но аз също така внесах много сериозни промени и подобрения. Трябва да гарантираме, че семействата ще имат право да се съберат, което означава, че трябва да има връзки между съответните е, подаващи е, молба за обежище и държавите членки, за да може хората, които може би дълго време са пътували, да бъдат преразпределени съвместно трябва да гарантираме, е, всеки кандидат да получава качествена информация и особено важно е да има нужните предплазни клаузи, които да бъдат приведени в изпълнение, особено за децата и непредружените деца. Ако успеем в тази насока, ще можем да изградим доверие в системата от една страна, от страна на молителите, от друга страна, от страна и на държавите членки. И това е ключов елемент. Също времено трябва да бъде ясно, че е, кандидатите ще трябва да останат държавата членка, по което има взето решение за е, преценка на възможността за предоставяне статут у беженец. Има в момента наистина пропуски в системата, която дава възможност за предвижване в друга държава и прехвърляне на отговорността между държавите членки. И това трябва да спре. В противен случай ще продължим винаги да работим само с няколко държави членки, които да извършват цялата работа, останалите да работят много малко в тази област или може би дори нищо да не предприемат. На практика днеска виждаме вторично движение, защото не е възможно да се поддържа система, в която да хората да останат там, там, където би трябвало, просто защото сегашната система окоръжава, насърчава подобни вторични движения. Те изчезват от радара на органите, в този смисъл. Както казах, съветът ще вземе решение по регламента Дъблин с квалифицирано мнозинство и когато се вземе това решение, всяка една държава членка ще трябва да спазва решението. Това е принципа на законодателството в ЕС дори и да са гласували против и да са загубили. Европейският съюз не е един буфер, където можете да си изберете пожелание, онова, което ви е угодно. Обаче, ако има случаи, при които държавите членки отказват правилно изпълнение на предложението, аз предложих система, при която ще бъде възможно да се задържи част от европейското финансиране от структурните фондове, това няма да се случи ако държавите членки спазват европейското законодателство и правилата на системата и се надявам, че ще е, мога да се радвам на мнозинство в подкрепа на моето предложение в този смисъл, но много работа ме чака. Обедена съм, че в парламента ще можем да постигнем широко мнозинство за амбициозно прагматично предложение, което ще доведе до промяна в системата. Ние ще водим преговорите по един открит начин, ще водя добросъвестно преговорите с правителствата и държавите държавите членки, но няма да предприемем едно нещо, именно да се съгласим с система, която според нас няма да успее. От самото начало. Дори и да не води до промяна на обстановката, ние в никакъв случай няма да се откажем и няма да направим компромис. Уверявам ви в това и трябва да гарантираме, че в крайна сметка ще, новата система ще промени положението и ще има е, задължителен елемент всяка една държава да може да е, участва равнопоставено и да поеме бремето и отговорността по един а, равнопоставен начин. В Европейския съюз наистина ние никога не законодателстваме, що се отнася до солидарността, но можем да изградим а, а, соли, а, законодателство, което да стъпи на принципите на солидарността. И точно към това се стремим. И ние насърчаваме и вас в този момент, че именно този парламент е ангажиран да постигне а, успешно решение на подобна система. В ще се върна отново на този въпрос, но може би е добре да спра тук и да дам думата на вас, така че да мога да отговоря в последствие на въпросите ви. Много благодаря за вашето внимание. Благодаря, госпожо Викстром. Много ясно, много разбираемо. Благодаря. Сега ще чуем два или три въпроса, после ще ви дадем думата за отговор и е, продължаваме така. Имайте предвид, че можете да бъдете превеждани, може да задавате въпросите си на английски, френски, немски, гръцки, италиански, шведски и български. И също моля, представете, си, представете се преди да зададете въпроса, за да знаем кой сте. И е, за в името на превода, моля, говорете малко по-бавно. Заповядайте. Аз се казвам Креса, работя в Вестник, не се чу името. И въпросът ми е, вторичното преместване, което споменахте, в моята страна има доста бежанци, но поне половината от тях вече не са в страната и това се случва все по-често. При условията на либерална демокрация, открити граници, как точно можем да се справим с подобно явление? Благодаря. Друг въпрос? Да, заповядайте. Михал Гокълт от Полша, за вестник работя, чешкото правителство прие решение да не влизат бежанци в страната. Как виждате решение по отношение на това, на тези действия на правителството? Парламента може ли да направи нещо? Как бихте коментирали решението? Добре, нека да ви дам думата да отговорите и ще чуем и други въпроси. Госпожа Уикстрам, благодаря. Първо за вторичното преместване или движение. Аз е, говорих с вашия министър от Естония. Те сега ще поемат председателството на Европейския съюз след Малта през юни. Е, края на юни и Естония ще трябва да се справи с е, този проблем. Надявам се, че те ще бъдат и Естония ще бъде много смела в председателството си. Вашият министър е абсолютно ангажиран, поне толкова, колкото и, и аз. Имаме 6 месеца, в които ще можем да работим. Що се отнася до вторичното преместване, ако не направим нищо, ако разрешим това да се случва, Никога няма да излезем от този порочен кръг, когато само шепа страни от 28 страни членки поемат цялата отговорност, а останалите практически не участват, стоят на страна и наблюдават. И това, което е необходимо да направим сега и го правим, е да има хармонизация в законодателството. Т.е. директивите ще станат регламенти. И нивото на а, защита трябва да бъде достатъчно добре, то, добро, т.е. условията за приемане, стандартите трябва да бъдат еднакви. После, трябва да се е, създадат тия спори и да има възможност за създаването на такива навсякъде. Аз съм от Швеция, нека да ви дам пример. Преди около 130 години 25% от населението на нашата страна отиде в Америка. Е, и то не е по крайбрежието, а в центъра, в Минеаполис. Там са се изградили своя общност. Там е имало хора вече заселили се, приятели, съседи и така нататък. И в момента там има сериозна шведска диаспора. В Швеция има диаспора от сирийци, например, но в Харватия няма. Или пък в Литва. Нека да стане така, че да се случва именно това – да има хора, които да създадат ядрото на диаспората. Основният проблем е да създадем една хармонизирана система с достатъчно добро ниво на закрила. Това ще предотврати вторичното преместване. Казвате, че нашата система не е достатъчно добра. Да, да, смятам, че по принцип в Европейския съюз системата не е добра, даже е много лоша да ви кажа така директно, страните, които приеха най-много бежанци из Швеция и Германия, е, там положението е вероятно още по-зле, отколкото навсякъде другаде, защото е, достъпа до процедурата за убежище е много-много дълъг. Хората трябва да чакат много, защото има е, безкрайно много нерешени още заявки. Не знам има ли страни, които се, спа, е, се справят по-добре, но ние трябва да работим заедно. Това е ключовата дума. Е, да поемем отговорността заедно. Отговор на полския ми приятел за чешкото правителство и бежанците. Е, вие говорите за Вишеградската четворка, които казаха, че не искат бежанци на своя земя но е, за щастие вишеградските страни не формират в съвета блокиращо малцинство. И както казах, текста сега няма да се приема с единогласие, а с квалифицирано мнозинство. Така че нека да бъдем е, смели, нека да създаваме прецеденти. Други въпроси? Там отзад, да, и вие, господине, и дамата тук. Франциска Брох от Германия. Аз бих искала да знам нещо за разположението във времето на целия този процес. Вие казахте оптимистично, че се надявате да се приключи до края на тази година. Кога ще се гласува в Комисията по граждански свободи в парламента? Да, вие сега, моля. агенция Стампа Италия. Салваторе Ликастри della Агенция di Салваторе Ди Кастри, Итал Прес. Аз съм от Сицилия. Това е остров, който се намира в центъра на това море от грижи и притеснения. Питам се, споразуменията от Дъблин могат ли всъщност да направят нещо за тази хуманитарна трагедия? Ще могат ли търсещите обежище да установят връзки с, с, свой, с членове на своите семейства или познати, Системата не само не отчита нуждите на бежанците, а ги разпределя тук и там по чисто механични математически признаци. Какво обаче ще се прави и с страните, които не желаят да приемат бежанци, независимо, че има съответните цифри? Въпрос от Испания. Искам да знам дали системата на квотите ще бъде договаряна след лятната почивка. Някои страни се справят по-добре, други не. Ще се отчит те ли това, че някои страни е, вършат повече в е, посока справяне с проблема с беженците, а други не толкова? Заповядайте за отговор. Благодаря. Що се отнася до е, това, какво планираме във времето? Ние работиме много усърдно, ще излезем с текст, но е, от друга страна няма смисъл да прибързваме защото знаете, че всъщност съвета се съпротивлява. Така че реалистично, може би дори преди началото на лятната вакансия ще можем да излезем с позицията на парламента да бъде представена в Комисията по граждански свободи на парламента. Или непосредствено преди вакансията, или веднага след това но не мога да кажа, че ще бъде много лесно. Трудно ще е, но е напълно реалистично да постигнем каквото искаме. Но тангото се играе от двамата, както знаете, и нашия партньор съвета не е готов в момента да се да направи нещо. Имаме няколко добри предложения за солидарността и други. Има и много текстове, които просто ги е, зарязахме. Е, те също трябва да започнат от начало по някои текстове. Така че се надяваме с новото председателство, така те смело ще е, дадат е, своите своя ангажимент и своето работно време, за да променим реалността. На приятелят ми от Сицилия била съм в лагерите там за бежанци, била съм и в Лампедуза, никога няма да забравя това, което съм видяла там. Естествено, бежанците имат право да се съберат с семействата си. По а, моето предложение, а, събирането на семейство трябва да е приоритет. А също така искам да има и клауза по осмотрение, която да може да бъде прилагана. Тоест, ако едно лице има някакви връзки с дадена страна, примерно знае езика или е учил там, или е работил в някоя страна, европейска, те трябва да имат правото да изложат своите аргументи и да помолят е, ето тази страна да разгледа тяхното искане за предоставяне на обежище. И спрямо е, механизма на разпределение, тези страни така или иначе ще трябва да приемат бежанци, така че какъв е проблема изрично някой да поиска да бъде разгледан неговия случай. Така че така този вид на осъществяване на е, връзка ще е добре. Е, за последиците. Никой за, за страните членки. Примерно, ако е дадена страна членка не спазва пакта за финансова стабилност, ще има економически последици. А тук при настоящата политика, която коментираме, страните членки е, така имат чувството, че се намират на шведска маса, които могат да си слагат чинията само това, което им харесва но трябва да има една обща процедура с, с законодателя и ние, е, ако излеземе с законов текст, всеки ще трябва да го спазва. Това се прави примерно в е, областта на околната среда, енергетиката и ред е, други области. Когато има законодателство, то трябва да се спазва. А ако не се спазва, трябва да има съответните последици. Добре, ето тук вие, господине, после вие и дамата пред мен. Hi, my name is Mirek Toda. I'm from Slovakia, from Genik. E. От Словакия съм, от е, словашкия ежедневник. Нашето правителство в момента отказва да приеме квотите за бежанците. Как е, така казвате, че системата не работи, че е срината, че има голямо желание да бъде преработена. Има ли мнозинство? Имате ли подкрепа а, срещу така правителства като моето, които са лошите? Дания, Холандия, смятате ли, че реалистично може да се постигне подобно решение? Михал Моцак е, е, от Чехия, от вестник е, Право. Казахте, че условията за мигрантите трябва да бъдат добри във всички европейски страни. Това означава ли, че ще има един и същи тип подкрепа за тях във всички страни, в които са изпратени? Още нещо. Казахте, че Вишеградската четвърка няма блокиращо мълцинство в съвета. Означава ли това, че Европейския съвет няма да, да има възможност да заяви позиция? Там се вземат решенията единодушно. Сирика Пола, Джайри Штайнс, Дъблин за интеграцията в Запада е, хората все повече се безпокоят за интеграцията на беженците. Видяхме какво се случи в Лондон. Сега този уикенд видяхме какво се случи в Париж и Брюксел. Какво може да се направи за по-добра интеграция на беженците и какво могат те самите да направят като усилия, защото интеграцията е изключително важна. Now, it seems like the Visegrad countries are more Изглежда представителите на Вишеградската четвърка са най-активни от присъстващите в залата. Добре, по въпроса за Словакия, това, че министър-председателя на Словакия нееднократно казва, не искаме беженци на наша територия. От друга страна, словашкото председателство съвсем неотдавна бе председателство, при е, което обсъждах е, темата с министъра на вътрешните работи на Словакия Робърт Калник. Разговаряхме е, по темата часове, разговаряхме и с други министри от вишеградските страни и започнах лека по лека да разбирам за какво става дума това, че за тези страни е трудно да минат от 0% е, на 100% от квотата за кратко време. А, също, че гражданите на тези страни не са свикнали в страната да има хора от други страни, да има чужденци. И именно за това предлагам в своя текст е, преходен период от 5 години – в който за първата година се изисква да се постигне 20% от квотата, втората 40% и така нататък. С помощта на Европейската агенция за, на обежището и е, със сътрудничество с другите страни. Мисля, че трябва да се прояви разбиране към страни като тези, които са по-малки и които имат по-малко опит – с прием на беженци. И когато разговарях с министъра, той каза, че това може би е доста добра идея и тя може да се приложи и за Чехия, и за други страни. Вторият въпрос. Въпросът за това дали съветът, Европейският съвет, може да се задейства. Разбира се, всъщност ние законодателстваме заедно. Парламентът и съветът съвместно работят по правото на Европейския съюз. И сме длъжни да е, излезем малко от е, позициите, в които сме се окопали и да започнем да разговаряме и да си сътрудничим. Аз лично мога да ви уверя, че съм ам, твърдо решена да оставя на страна и назад между институционните конфликти, с които сме се сблъсквали по-рано. Трябва да действаме така, че да се променят нещата на място. По въпроса за нивото на хармонизация, знаете, че всички предложения от страна на Европейската комисия имат за цел да се постигне хармонизирана система. Целта не е Целта е системата да е такава, че тя сама по себе си да не съдържа елементи, които да насърчават хора а, да се преместят от страна, в която са настанени в друга. Разбира се, тази система няма как да а, включи решение за най-древните е, елементи на системата, но е важно да има една много добра, стабилна рамка, как се вземат решения, да има правна сигурност и така нататък. Що се тази до парите, разбира се, че е по-скъпо да се живее в Германия или Швеция, отколкото в страна, която не е толкова скъпа, да кажем Чехия, може би. Вие ще кажете. Така че е очевидно, че не една и съща сума трябва да се разпределя, трябва да се вземе предвид стандарта на живота в съответната държава членка. Друг много важен въпрос, на който си струва да се посвети цял един ден обсъждане, е интеграцията. Както знаете, интеграцията не е част от предложението. Всъщност интеграцията попада в ам, ам, полето на субсидиарност на решенията. И, е, но също време трябва да се има предвид, че ако системата е, се прилага така, както я предлагаме, тя постепенно ще насърчи интеграция. В дългосрочен план е, е много лошо хората да не се интегрират. Някои изсочат Швеция като отличен пример. Аз бих казала, че тя е много лош пример. По-рано смятахме, че в Швеция а, отнема 7 години от пристигането на един беженец до неговата интеграция и, и пълна независимост, способност да си намери работа, да си плаща найма и прочие. Но нещата се променят и вече се оказва, че а, са необходими цели 9 години. Така че трябва да работим много активно и всичко ще се основава на предложенията за правни актове, по които работим днес. Е, следващите въпроси. От, въпрос от Полша, от газета Правна. Въпрос за правните последици. Ако се постигне споразумение, какви ще са последиците за онези страни, които не искат да се включат в системата и действат сякаш тя е шведска маса, от която да се избират, което им харесва. Какво ще се случи? Ще се промени ли ще има ли санкции или ще се промени европейския бюджет или какво ще стане? Марилин Бомар от Люмонд. Няма ли опасност да се напише един прекрасен текст, който да изглежда че предлага отлични гаранции, а в последствие да се стигне до това Европа да сключва споразумение като това в Турция, за да допусне възможно най-малко бежанци на своя територия. С създаването на така наречените безопасни страни за бежанците навсякъде в Европа, не се ли правят усилия да се създаде една Европа, в която да не идват търсещи убежище. Заповядайте. Блас Морено, Испания. Моят въпрос е, е свързан с назначаването на настойници за непридружените малолетни лица. Можете ли да ни дадете малко повече информация за това? Добре. Връщаме се към темата какви биха били последиците, ако не се спазва приетото право. Нека да видим. В предложението на комисията се предвижда възможност за изтегляне от системата, което е обвързано с финансови последици. И там се казва, че ако една страна не приеме а, лица, необходимо. Е, нуждащи се от обежище съгласно автоматичната система за преразпределение. В края на годината ще се изчисли колко хора не са били приети и и за вся, за, на човек, на неприят беженец ще трябва да се е, платят 320 000 евро. Това не фигурира в моето предложение. Първо, за мен е неетично да се слага такава цена на глава, цена на човешки, човешко същество. И второ, защото според мен е много по-добре да търсим начини да намерим по-ефективно решение на ситуацията. Трябва да видим дали има някакъв начин да се действа. Да кажем, може да се оттеглят някои от европейските средства, структурни или регионални, за регионално развитие. И по този начин да се, оттег... да се оттеглят тези, е, достъп от тези фондове на края на годината, ако не е спазвано правото. Работила съм по темата в Комисията по регионални въпроси със съответните изменения. И все по-широко разбирането в днешно време че трябва да се направи нещо, включително и в съвета. И все повече министри излизат с публична заявка, че за тях това е добро решение. А, и смятам, че в съвета вече има мнозинство за това да има някакъв тип финансови последици за страните, които не спазват системите, които не поемат своя справедлив дял от общата отговорност. Ако в някои страни, и тук има хора от някои е, е, е, от тези страни, в които европейската солидарност се възприема като финансова солидарност. И е, някои ми казват, ако се удържат част от средствата, това е противно на европейския принцип за солидарност. Ами, на тези е, страни, които са 4 на този етап, моят, аз отговарям следното. Европейската солидарност също е всеки да си поеме а, отговорността за приемане на хора, нуждащи се от обежище. Ако разговаряте с хората по улиците а, на тези страни, да кажем, а, много от тях виждат нещата така. Но ако говорите с гражданите в моята страна и други 20 страни, повече даже, Германия, Белгия, Холандия, Швеция, Дания, за тях солидарността, европейската солидарност е нещо друго. За тях европейската солидарност е всяка страна да поеме своя дял от отговорността. Когато има обща отговорност, общ ангажимент – всяка една държава членка да поеме своя дял от съответната дейност. Това чувам аз от своите съседи в Швеция. Ако вие а, разговаряте с вашите съседи, може да чуете точно обратното. Мисля, че трябва да вземем предвид и двете идеи за солидарност. И в крайна сметка, ако се спазва правото, и двете идеи за солидарност са изпълнени. Ние сме една от страните, в които... моята страна Швеция е една от страните, в които се приемат огромен брой беженци. И за хората там не е допустимо нашата страна да полага толкова много усилия, други да не правят абсолютно нищо. По въпросът за, за обръча от безопасни страни, за това, че се изтласкват с тези споразумения беженците и дали е справедливо други страни да поемат тежестта за техния подслон, а ние да не го правим. Споразумението с Турция, според мен, стана факт именно защото не функционираше европейската система за обежище. Същото е за онези 160 души, които трябва да се преселят от страни като Италия или Гърция. Там също има затруднения, именно защото системата не действа. Да не говорим за затварянето на границите в рамките на шенгенското пространство, което застраши на практика функционирането на шенгенското пространство. Всичко това са симптоми на нефункциониращата система за обежище. И трябва да променим системата, за да възстановим добре функциониращо шенгенско пространство и да поемем съвместна отговорност. Вие споменахте още нещо. Първоначалната оценка, която се прави съгласно понятието безопасна страна. Ясно е, че има някои страни, които са малко по-безопасни от други, но винаги може да се окаже, че има един човек, за който тази страна не е безопасна. Затова винаги във всяка една ситуация трябва да се разглеждат индивидуално кандидатурите за обежище. Според мен не е допустимо да се екстернализират външните граници. Трябва да поемем своята, своя справедлив дял. Аз представлявах Европейския парламент в, на първата среща на върха по миграция и обежище в Нью-Йорк миналата година. Там беше приета Нью-Йоркската декларация за миграцията. Прочетете я. Много е интересна, различна е от европейските документи. И в тази декларация съвсем ясно бе подчертано, че 85% от търсещите убежище в света са подслонени в развиващи се страни. И много малък процент от тях всъщност стигат до Европа. Дори през 2015 година, когато на, е, хората им се струваше, че прииждат огромни вълни бежанци, е, всъщност тук дойдоха 0,2% е, от нашето население. Сравнете това с Ливан, 4 е, милиона и половина граждани. И всеки четвърти човек в Ливан в момента е беженец. 20 30% от хората там са бежанци. А при нас 0,2%. Сравнете за какво става дума. На същата конференция в Нью-Йорк се срещнах с един от министрите от Етиопия и той каза, добре, приели сте, имате 28 държави членки, вие сте най-богатата част на света, приели сте 1,3 милиона души за една година. В моята страна обаче мога да ви кажа, че по някой път идват 3-4 милиона души годишно, когато има някакво природно бедствие, да кажем. Така че трябва да виждаме цял картината такава, каквато е тя в действителност. Живеем в глобализиран свят, в който сме взаимосвързани и трябва да работим заедно. За настойниците за непридружаваните малолетни лица е необходимо да има гаранции тези непридружавани малолетни лица да бъдат защитени, да има гаранции да не се случи така, че да бъдат експлуатирани или че няма достатъчно добра грижа за тях. Настойниците, които се назначават, трябва за нещо, за което се борят всички неправителствени организации, работещи в тази област. Благодаря, трябва да приключваме. Трябва да продължим нататък със следващата част от нашата програма. Докладчиците в Сянка ще участват, както казах, и по-рано начина по който протичат процедурите в парламента е следния. Има докладчи, госпожа Викструм в този случай, а останалите политически групи посочват кой от техните редици ще поеме съпредседателска роля, за да представлява а, тяхното мнение. И сега, тук на президиума с мен днес с удоволствие мога да приветствам господин госпожа Юсихала Ахо, Финландия, Екара и госпожа Алесандра Мусолини от НП Италия и госпожа Джин Ламбърт от Зелените, Обединеното кралство. Госпожа Ели Шлеон от Социалистите и Демократите също, госпожа Ферара от Европа на свободата и демокрацията също са съдокладчици, но те ще дойдат малко по-късно на нашата среща. Okay. I, please, please try and be quiet. Много ви моля, ако трябва да излезете от залата, много моля да го направите тихо, за да продължим работа. Thank you very much. Um... Благодаря. И така. А, с кой от нашите оратори ще продължим? Дали някой от вас трябва да тръгне по-рано? Може би а, вие, господин Хала Ахо? Да, добре, благодаря. Мисля, че това, което е интересно да промеем от гледна точка на участници за журналисти тук, е, ако можете вие да обясните позициите на вашите групи. Какво мисли вашата група по това досие? и е, вече е, много ясно се запознахме с е, позицията на докладчика. Така че много моля, кажете каква е вашата позиция, съгласни ли сте, има ли все още следа от несъгласие по досието. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Аз тук представлявам колегата Даниел Далтън, който е докладчик в сянка от ЕКР относно а, преработването на регламента Даблин. Той не може да присъства днес, затова аз от негово име ще се изкажа, за да ви представя позицията на групата. Дори и аз, на съжаление, няма да мога да остана до цялата дискусия, е, защото имам други ангажименти. И така, регламентът и реформата е, винаги е, се очакваше, че ще бъде трудна работа. Малко е съгласието между държавите членки и дори между останалите, между политическите групи в парламента има малко съгласие. Причината, поради която системата пропадна и не успява в хода на миграционната криза, не е свързана с естеството на самата система. Просто държавите членки не спазиха своите задължения и е, сътрудничеството се появи доста късно. Много важно е, следователно, когато се обръща внимание на тази реформа, да имаме предвид начина по който се прилага тя в държавите членки, за да можем да ласираме система, с която може да се съгласят държавите членки и да я спазват не само в състояние на криза, но и през дълъг период от време. Това не означава да се налагат санкции на държавите членки, които не спазват или е, съответно да поставяме е, бележка за цена на отделните кандидати за бежанци. Необходимо е да има доверие в системата от държавите членки, е, гражданите на ЕС и кандидатите за убежище. Трябва системата да бъде под контрол да я върнем под контрол. Това означава намаляване на потока на незаконно навлизащите а, мигранти и, разбира се, разработка на конкретни политики и спогодби. Само когато а, знаем какви са конкретните причини а, за миграцията, контролирането на границите, регистрирането на граници, обръщане внимание на възможността за справедливи връщания, когато това се налага, ще можем да възстановим доверието в системата и ще имаме капацитет да дадем възможност на най-уязвимите подкрепа, за да може наистина да бъдат подкрепените. Групата е карена на мнение – че ни е нужно повече сътрудничество и хармонизиране, за да можем да а, раз, убедим търсенето на най-подходящия форум и вторичното движение в рамките на ЕСЕ. Хармонизираните стандарти и процедури обаче трябва да бъдат такива, че да не водят до, до увеличаване атрактивността на Европа като цяло в очите на унези, които използват системата за убежище а, като източник на приходи. И а, освен това, трябва трябва да имаме предвид принципа за първа страна на влизане. Трябва наистина да се откажем от този принцип, защото това доведе до нежелани последици. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Е, госпожа Мусолини от НП. Благодаря. Ще говоря на италиански язик, защото наистина е много по-добре. И така. Noi vogliamo con questo nuovo regolamento e devo dire... С този регламент трябва да кажа, че сме съгласни с позицията на госпожа Викстром в много области – по отношение на преработката на текста. Имаме и разбира се някои изблъсъци, но е необходимо наистина съвсем смело да подходим към преработката на акта. Трябва да се разгледат различните гледни точки, хуманитарната хуманитарния принцип, принципа на сигурност. Хората идват и идват. Както знаете, в Италия ставаме свидетели на работата на НПО-та, които а, транспортират мигранти и ги водят в страната, в Италия. И навлизат не само по крайбрежието, но във вътрешността на страната. Необходимо е наистина да преработим регламента Даблин защото, както знаем, много често мигрантите не желаят да останат, например, в Италия, когато влязат през Италия. Не искат да дадат своите отпечатъци, сега това не е задължително. И така, какво искаме ние да предприемем? Да можем да разпределим бремето, да има солидарност между държавите членки – и да направим така, защото останалите държави членки също да поемат своята отговорност, що се отнася до поемане на граждани, които от други държави бягат от преследвания. И още нещо искам да кажа тук. Това е различен регламент, разбира се, тук, но позицията на НП тук е съвсем различна от позицията на докладчика, а именно по акта във връзка с квалификация статут беженец. Необходимо е да се очертае на, на пълното насъгласие с позицията на докладчицата тук, именно по отношение на мигрантите, жертвите, хората, които бягат от а, тежки и страшни положения. По-нататък, по, при, по въпроса свързан с предоставяне на международна закрила на семействата, когато семейство е създадено след пристигането на мигранта в държавата членка, това е нещо съвсем различно, много деликатен въпрос, много труден от наша позиция, позиция на НП. Ние сме против а, подобно тълкуване. Защото по този начин наистина ще се превърнем в а, а, примамлива точка, ще се засили фактора на привличане, а не към това се стремим. Така че е, ние сме е, съгласни по отношение с преразпределението в Европа. Това е позицията на госпожа Викстрюм е, във връзка с преходните периоди. Е, все още, разбира се, проумяваме, че държавите членки не са съвсем свикнали с подобен подход. Ще има нужда от много усилия, за да се изгради една подобна система. И тук ние ще предложим изменения заедно с социалистите и демократите, с зелените. Опитваме се да изградим като цяло позитивна а, позиция, но наистина по отношение на другия регламент нещата са много трудни. Благодаря. Благодаря. Ще зададете в последствие вашите въпроси. Сега госпожа Джин Ламбърт от името на групата на Зелените. Каква е позицията на вашата група по това досие? Обща система обежище? И може би общата ви позиция във връзка с другите директиви може да споменете. Благодаря. Благодаря за поканата, благодаря за възможността да бъда тук. Мисля, че що се отнася до Даблин, може би няма да се изненадат мнозина от вас, че зелените никога не са били особени превърженици към този регламент в начина по който съществуваше до сега. Миналата година доста работа свършихме в нашата политическа група в анализ на този регламент, какво точно не ни харесва в него, едно, две, три вариантите и какво да сложим на мястото на онова, което не одобряваме. И сега разглеждаме предложенията, които се предлагат от страна на комисията, от страна на госпожа Викстром като докладчник по досието. Нашата позиция, разбира се, ще бъде изградена в наш общ документ. Имаме съгласие по един въпрос. Това е нещо, в което съм съгласна с ЕКР, а именно, че сегашната система изпитва сериозни затруднения. И а, що се отнася до а, абсолютно а, отговорността във връзка с анализа на молбата и държавата членка, която отговаря за целият този процес. Това е един много важен аспект, но не и всичко по процедурата. А, освен това, Даблин в сегашния му вид очевидно не работи. Що се отнася до събирането на семействата, непридружените, непълнолетни, вие знаете, аз съм от Обединеното кралство, чухте това, какво се случва между Обединеното кралство и Франция, например, сега може да се посочи като трагичен пример. Какво търсим в системата Дъблин? Една система, която да работи по-добре за държавите членки и за търсещите обежище и проблемите, които искаме да се разрешат е начина по който ние ще се отдалечим от тази концентрация в някои държави, на което ставаме свидетели Испания, Малта, Италия, Гърция. Полша, потенциално положението във връзка с Украина, въпроса с липсата на солидарност между държавите членки, също така въпроса за не регистрирането на търсещите убежище, така че уязвимите просто се загубват системата връщанията, движенията, вторичните и проче. 2015 година е годината, която се опитваме наистина да се опитваме някак си справим с този безпорядък. Държавите членки тълкуват различни аспекти от регламента, сега действащите актове, търсейки логика в системата. Освен това искаме да отстъпим от положение, при което търсещите убежище сами по себе си имат един единствен шанс. И този шанс много често е, изключително на случайен принцип зависи от страната, в която са, как се тълкува в тази държава членка разпоредбите в областта на системата на убежище – така че ако имате само един шанс и ако сте всъщност капана на държавата членка, се очаква да останете там, независимо толкова дълго, колкото всъщност ви е издадено разрешението за прибиваване. И хората се чувстват като в капан, наистина. Правят каквото могат, за да използват максимално този шанс, еднократен, така че той да заработи за тях. Така че това са аспектите, по които работим, работейки, изготвяйки нашето собствено предложение и позиция, което ще излезе и на страницата на а, зелените. Именно основен принцип е, е справедливостта между държавите членки, така че да не се а, о, налага този натиск върху няколко държави членки да могат да се взимат бързо решение по даване на убежище, да се премахне предложението във връзка с първа страна по приемане. Наистина това е предложение, което се предлага и от, председ... от докладчика, за да може да има едно ясно разпределение в последствие. За нас този принцип е много важен между държавите членки. Надявам се, че ще стигнем съгласие по него. Освен това, предпочитанията, не точно свободен и избор, но все пак да има някакви предпочитания, що се отнася до желанието на търсещите обежище и е, първа точка на контакт държава, така че да не определя тяхното бъдеще единствено. Това са основни въпроси във връзка и с е, прехвърлянето, квотата за прехвърляне, възможността да има някаква степен на избор от страна на кандидата, макар и в не в абсолютен е, смисъл, са важни аспекти за нас. И сега наистина дискусиите, които се водят между политическите групи, според нас се движат в правилната посока. Още не е ясно до къде ще стигнем. Така че няма да ви кажем сега как ще гласуваме, защото не знаем още какво ще е окончателният резултат, но поне се движим в посока, която по-настоящем ни удовлетворява. Well, seems... Благодаря. Струва ми се, че макар, че съществуват разлики, които ясно вие очертахте във вашите позиции, в контрасти с казаното от госпожа Викстром по-рано, като че ли има общи положения между вас сближаване относно системата, солидарността между държавите членки, въпросите във връзка с регистрирането, вторичното движение. Очевидно има някои точки на сближаване. Така че аз само бих запитал следното. Убедени ли сте, че ще постигнете съгласие? Или ще има известно разводняване на резултатите накрая? Ведямо. Аз съм убедена до голяма степен, че по отношение на Дъблин вероятно няма да стигна до съгласие, защото основните аспекти са във връзка с сближаването тук. Трябва да видим какво ще се случи най-напред на ниво съвет. Трябва да подходим внимателно в този смисъл. Като парламент, ние имаме ясни линии за нашата политика, но ако текстът се блокира, или се преобърне на ниво съвет, не знае какво ще се случи. Аз се надявам, че съветът няма да блокира всичко, няма да се върнем обратно към стария текст – защото това ще бъде много сериозно пренебрегване на позицията на парламента. Заповядайте. Да, благодаря. Мисля, че едно от нещата, на които ще станем свидетели, наистина, колегата ми точно това го посочи. Съвета, какво ще направи? Много често за нас съветът е част от проблема, особено във връзка с солидарността. Виждали сме това и в миналия период при предишните усилия дали става въпрос за спасяване в морето или начина по който работи Даблин и държавите членки проявяват ли готовност да помогнат на други държави членки, които са под особен натиск. Мисля, че по-настоящем има конкретни позиции на национални правителства, които трябва да се имат предвид. Опитвам се да намеря един деликатен изказ които не са конструктивни всъщност подхода си. Имаме ангажименти по договора за солидарността и струва мисля, че много държави членки искат обаче по свой начин да тълкуват солидарността, което не е солидарност на практика. Така че или продължаваме сега по отношение на регламента Дъблин, в което някои държави стават, вече започват да връщат хора към Гърция, защото Гърция е първата точка на влизане на бежанците, или е връщане към Германия. Обединеното кралство мисля, че се зае по-активно с подобни действия. Така че ние на практика се връщаме към този въпрос. Ние не разглеждаме молбите за убежище, не проявяваме солидарност на практика. Някои държави членки нищо не искат да предприемат, да не анализират проблема, да не обърнат внимание на проблема. И мисля, че това подкопава нашата а, репутация в международен план и в крайна сметка нищо не прави по отношение на вътрешно работещите взаимоотношения на ниво Европейски съюз. Благодаря. И така, сега имате думата за въпроси. Много моля отново, вдигайте ръка, задавайте въпросите си не само на английски язик, но и на езиците, с които ние разполагаме с устен превод днес. И така, имате думата. Yep. And then you. Uh, my name is Katrin I'm from a... Аз съм от uh, седмично списание в uh, Финландия. Въпрос за госпожа Ламберт. Вие коментирате, че има голяма разлика между различните страни членки по отношение на обежището. Примерно за един иракчанин е много по-малък шанса да получи обежище в Финландия, отколкото в Германия, например. Та, как предлагате да се справите с този проблем? Той е много сериозен, а не се обсъжда изобщо. It's true. I, I think, uh... Да, така е. Регламентът от Дъблин не урежда тази материя. Сега в преговорите за последния вариант успяхме на базата на предложение на полското председателство да поставим поне така началото на някакъв вид проверки от страна на партньорите, т.е. на други страни членки. Т.е. да се види дали е, системата на определена страна членка е достатъчно устойчива, дали функционира добре. И успяхме да постигнем поне това, но с цената на огромни спорове. Страните членки не искаха който и да е да им казва дали техните системи са добри или не. Та това е една от ключовите стъпки в е, Дъблин 3. Естествено и е, сега ще се е, органа за подкрепа на убежището ще стане агенция и ще има възможност за повече наблюдение за това как работят системите на страните членки. Има също и така, решения на съда, има също и много насоки за това как да се работи по различни проблеми, примерно равнопоставеност на половете и така нататък. А, също се оглежда и тема, а, темпа на това колко бързо получават обежище, да речеме, граждани от Иран или от Афганистан и така нататък. Започва се с събирането на информация, с възможностите на, за взаимодействие между страните членки, така че да се малко по-стикована да е системата. Разбира се, все още работиме по тези въпроси, не сме ги изчистили. И а, ако търсите обежище по сегашния регламент от Даблин, и има страни, в които просто шанса да получите статут на беженец е почти нулев. Гърция беше една такава страна. А, също, като се има предвид, че имат такива огромни разлики, не е толкова странно, че хората се местят от страна на е, страна. За това и смятаме, че е редно системите да бъдат е, сближени до известна степен. Е, също въпроси и за това да се уеднаквят процедурите, да се уеднаквят изискванията. За това и директивите на път да бъдат прехвърлени в регламенти. Сега тук са още двама евродепутати. Ели Шлайн, която представя социалистите и демократите, тя е от Италия, и Рау, Лаура Ферара, докладчик в е, сянка от е, групата за Европа за свободи и пряка демокрация, така и от Италия. Т.е. мнозинството в момента тук на трибуната от Италия. Както Споменах и това, което чухме и от госпожа Мусолини и госпожа Ламберт. Има доста допирни точки по отношение на позициите на политическите групи в парламента по този текст, но има и различия. И сега искам да дам думата на госпожа Шлайн и госпожа Ферара да представят позициите на техните политически групи. Ако желаете, спокойно можете да говорите на италиански, има устен превод. Благодаря. Аз ще говоря на английски, защото се надявам, че ще ви е по-лесно да разбирате. Благодаря на всички. Извинете ме, че закъснях самолета, като сна по-късно. Каква е позицията на нашата група? Според мен тук сега се създава възможност да преодолеем първоначалното лицемерие на системата от Дъблин. Тоест, когато наложим, когато наложихме този критерий за първа страна на влизане, член 15 от регламента, в, се оказа, че с течение на времето огромната част от отговорността за обработка на заявките за обежище е, трябваше да бъдат е, поети от тези страни членки, които са на външните граници на нашия съюз. Сега, Основен е принципът, че хората, които бягат от преследване, те бягат не към конкретна страна, а към Европейския съюз. Затова всички страни членки на Европейския съюз трябва да поемат тази споделена отговорност. Нищо ново не е това. 78 член, примерно, говори за солидарност и е, равномерно споделяне на отговорности. Шест страни членки в последните няколко години от 28 се справиха с почти 80% от е, исканията за обежище в Европа. Това не е солидарност, това не е, е равномерно споделяне на отговорностите, така както се очаква от основополагащите договори. После, парламентът е, вече нееднократно гласува по един въпрос, защото нееднократно се поставяше въпроса, че е отчаиващо необходимо да има общо европейско решение на този проблем. Е, Бежанците, миграцията е глобално предизвикателство и никой не може да се справи сам. Ние излязохме с резолюция от април миналата година, за да се преодолее точно тази пречка, първата страна. И, да се, и настоявахме да се споделя отговорността на европейско ниво. Основният принцип, тук е, обсъждаме много и говориме, когато ходим в други страни членки, е, да почна също и с темата съвета. Позора, че в е, съвета те не могат е, да си поемат е, ангажиментите за преместване на бежанци, които поеха през 2015. Нека не забравяме, че 11 до 12% от общия ангажимент е изпълнен само. Та, в Нью Йорк миналата година на срещата на върха на ООН по темата бежанци това бе е, дискутирано като е, въпрос е, и там стана ясно, че 80% от бежанците всъщност се приемат от развиващите се страни. И се очаква от Европейския съюз да си поеме също своите отговорности. Но как е, да стане това, когато съвета, пък напоследък и комисията, като че ли се опитват е, да изнесат навън е, нашите отговорности – е, ако се сподели усилието, то ще бъде поносими за, мо, за всички. 145 е, изменения предложихме към регламента, работехме в тясно сътрудничество с другите е, страни членки и показахме, че е напълно възможно да има система, която да не се срива от собствените си критерии трябва да се смени системата за първа страна по влизане с по-лесни критерии, с механизъм за преразпределение, който да е постоянен и централизиран. Идеята е и да няма прак, защото целият Европейски съюз има отговорност към исканията за обежище, представени в него. Как да работи тази система? Първо, отхвърляме е, подхода на е, комисията. Предлагаме с един много по-ефективен подход, е, с така стимули за спазване на системата и за стимули за вторично придвижване. Защо се получава това вторично придвижване? Аз бях в Комо тази година. 700 души, включително малолетни, спяха на улицата защото те не искаха да подадат молба за обежище в Италия. Те бяха много добре запознати с системата, дори по-добре от нас. Те не искаха да останат в страната, защото можеше да се окаже, че примерно две години ще чакат, докато се съберат с други членове на семейството. Та, нашата неспособност да дадем на един по-адекватен и ефективен отговор не бива да се заплаща от тези хора. Предлаг... Смятаме, че метода предлаган от комисията е много опасен. Те говорят за някакви безопасни трети страни. Нали се сещате колко безопасна е Тур... Турция, например – или някои африкански страни, или Ливия, те дори не са подписали Виенската конвенция. Така че не смятаме, че така, това предложение за нас е абсолютно недопустимо. Искаме също така да засилиме и разпоредбите за предоставяне на информация в е, духа на предложенията на докладчика Викструм, също да се изяснят процедурните права и да има закрила на малолетните, като се отчитат най-добрите им интереси, като се прави една пространна оценка. Как ще работи системата, която предлагаме? Първо, регистрират се в първата страна, където влизат. Това е в интерес на всички страни членки да знаят кой е в Европейския съюз, особено уязвими лица. После, много добро предложение има от докладчика Викстрюм за вторичното предвижване, защото трябва да има една облегчена семейна процедура, така че когато, с ясно формулирано дефиниция за семейство, в момента не може да отидете е, да търсите, е, да се съберете с член на семейството, който не е беженец. Само, че ако има някъде е, член на семейството, който законно живее в Европейския съюз, може би трябва да има възможност е, синът на това лице, което е над 18 години, да, се, да отиде при е, родителя си, да речем. После, след тази олекотена семейна процедура, искаме съвсем е, бързо да се проверят в първата страна дали по заявката са спазени, се изпълняват съответните критерии. Също даваме идеята за спонсоршип, примерно определени организации да могат да поемат съответните е, мигранти, докато се изчаква решаването на заявката. И ако няма вече подо... всички тези критерии са изчерпани, трябва веднага да се задейства механизма за преместване в друга страна членка. Така че, е, е, е, първо обаче се отчитат връзките на кандидатстващия с съответната страна членка. Предлагаме това съвместно с други политически групи и се надявам, че ще можем да го постигнем. И накрая, ако има връзка на подаващия молба с определена страна, в рамките на преместването, това лице трябва да има някаква възможност за избор. примерно, ако той няма възможност да отиде в страната, в която иска, да има, да речеме, списък от шесте страни, които още не са си изпълнили квотата. Най-големия проблем с регламента от, от Дъблин е, че ако е прекалено задължителен, прекалено принудителен, той няма да сработи. Така че е добре на мигрантите да се дава някаква малка степен на свобода. Когато е, те дадат е, заявка, те могат да имат избор от, да речеме, 6 страни, които още не са се изпълнили квотата. Мисля, че това е една по-добра и гъвкава система. Благодаря много. Докато говорехте, си водех записки. Е, забелязах, че някои от елементите, които изредихте, противоречат на казаното от госпожа Мусилини от е, НП, например. И една от тези теми е темата за обединяването на семействата. Така че, може би, е добре да разгледаме тази тема, по която изглеждаме различни позиции. Но преди това, нека да дам думата на Лаура Ферера от ЕСПД, за да направи своите коментари. Благодаря. Добър ден на всички. Извинявам се че се присъединих към вас с закъснение. Забавиха, забавиха ме на летището с, с половин час. От много време настояваме за преразглеждане на регламента от Дъблин. И бяхме против първоначалния вариант на предложението на комисията. Всъщност това, което твърдеше комисията, че регламентът е добър и трябва да видим какви ще са неговите резултати. През 2004 година, когато влязохме в парламента, незабавно настояхме за преразглеждане на този регламент. Трябваше да определим какви са критериите а, и страните, от които се изисква да разгледат кандидатурите. Смятахме, че това не отговаря на член 80 от договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като съгласно него следва да има споделяне на отговорностите по справедлив начин между всички държави членки. Предложен бе пакет за реформиране на системата миналата година, но всъщност новия вариант, който се предлагаше, беше е, напълно противоположен на нашите идеи. Искахме пълен преглед на системата. И тук в Европейски парламент имахме определени очаквания за реформата на системата. предложението на комисията целта е да се сложи край на нелегалната миграция и на вторичните предвижвания. Според мен обаче с това се пропуска една стъпка. Ако се проверява нелегалната миграция, тогава трябва да се разгледат и причините за вторичните предвижвания – Опасявам се, че такъв анализ не е направен. Не са разгледани причините на тези явления. Що се отнася до нелегалната миграция, ясно е, че трябва да има легални възможности за хората, които... Има хора, които бягат от войни, и от преследвания – и трябва да се погрижим те да могат да навлизат в Европа по редовен начин. Но е, трябва да си има предвид, че хората, които търсят обежище, искат, е, имат много добри познания с начина по който регла... функционира регламента от Дъблин. Те знаят, че дори да имат семейство в някои от другите страни в Европейския съюз, те са длъжни да останат две години в първата страна, в която навлязат. Това е страната на напълно на първо навлизане. И тази система е позната и за властите в страните напълно навлизане. И те много добре виждат как функционира, всъщност как, ако трябва да сме честни, не функционира механизмът за подкрепа за Гърция и Италия. Близо 6000 търсещи обежище са блокирани в Италия, 12 000 в Гърция – 160 са презаселени. Това е смехотворно. Нещо, което показва как действа системата в момента. Предложихме близо 70 изменения по предложения регламент. Нашите изменения всъщност го променят, има за цел да го променят изцяло – и да поставят ударението върху елементите, които са важни за нас. Първо, въпросът за първата страна за навлизане, която се разглежда като, принцип, е, като принципно отговорна за търсещия обежище. Този принцип трябва да изчезне, защото всъщност е, възлага несправедлива тежест върху страни като Италия и Гърция – Механизмът е, на предоставяне на обежище не е благотворителност. Съгласно оценките на Европейската комисия, можем да очакваме съвсем различна ситуация в сравнение с тази, която виждаме в Гърция в момента. Ще представим определени изменения за премахването на принципа на страната на първо навлизане и за въвеждане на принцип за автоматичност и задължителност. Как да се задейства този механизъм? И ами, първо трябва да се вземе предвид събирането на семействата. Посещавала съм много места в, в Италия, в Франция, Германия, Швеция и Гърция и навсякъде хората ми връщаха внимание на факта, че онези, които искат да се съберат с семействата си, остават блокирани в страната, в която са получили обежище цели две години. Това е недопустимо. Може да обмислим и разширяване на концепцията за семейство в сравнение с първоначалния вид. Защото в крайна сметка това ще гарантира по-добра интеграция и по-добро разпределение между държавите членки на търсещите обезище. Ако има членове на едно семейство, живеещи в едно, една държава, тогава се задейства механизма за задължително разпределение със съответните квоти. Това са критериите, по които се разпределят квотите на търсещите обежище. И всяка държава членка трябва да приеме част от тези хора. Всяка година се преизчисляват квотите, вземайки предвид да, економическото състояние на страната, нейното население, БВП и безработицата там. Що се отнася до санкциите? а, свързани с оттегляне на финансиране от структурните фондове, от а, Кохезионния фонд. Първоначалното намерение на комисията беше да се наложи глоба на, на неприят беженец спрямо квотата. За нас това е а, неетично, морално неприемливо. Съгласно а, това предложение, някои държави членки могат а, да решат да плащат от джоба на собствените си граждани дънакоплаци, вместо да поемат ангажимента си да подслонят търсещи обежища. Но ако говорим за оттегляне на средства от фондовете, това е, може би е доста по-добър механизъм за разобеждаване. Също в механизма трябва да се вземат предвид уменията на съответния човек, който търси обежище, какви езици говори, а, а, какъв достъп има до, до, до групи, а, в които може да се интегрира. И по този начин може да се прецени коя би била най-подходящата държава членка, в която търсещият обещ би могъл да бъде интегриран. Това са основните елементи в нашата позиция по регламента от Дъблин. И отново, нека да повторя. Тук не става дума за мол, молба за благотворителност. Става дума за гарантиране на сътрудничество. Става дума за съдействие за управляване на миграционните потоци. Така че тъжестта да не е несправедливо върху плещи, бъ, лежаща върху плещите на определени държави членки. Благодаря. Забелязвам, че споменавате оттеглянето на структурните фондове като по-добър вариант от глобите, идея, която беше представена и от госпожа Викстрам по-рано. Ще дам думата за въпроси. Първо вие, вие и вие. Може би вие бяхте първи, така че започнете вие. Имам нов въпрос, след като изслушах двете депутатки от Италия. Марин Маленкрот от АРД в Германия. И, и двете говорихте за отговорността. Говорите за системата за регистрация. За Италия и за Гърция това е един от основните проблеми – регистрацията. И вие, госпожо Шлайн, казахте, че регистрацията трябва да стане в първата страна с подкрепата на Европейския съюз. Но всъщност точно това е положението в момента в Гърция и в Италия Европейския съюз се опитва да приложи именно този принцип. В Гърция и Италия остават търсещи обежите, които не искат да бъдат регистрирани. И моят въпрос е какви механизми можете да предложите, за да стане системата по-функционална? Господин Годжински е от Полша. Имам въпрос към госпожа Викстрем и госпожа Ферара за оттеглянето на структурните фондове. Говорим за три страни. Полша, Австрия и Унгария. Полша не беше а, обидена, но засегната, обаче а, в а, Австрия и Унгария а, имаше големи проблеми. А, е, правителството в Австрия се стрина, доста бяха засегнати президентските избори поради тази криза. Именно заради това Австрия не иска да приеме беженци в момента, защото ги е страх да не стане пак така. Защо искате да наказате страни като Австрия и Унгария, които бяха първите страни, които казаха, трябва да трябва да сложим край на на тези прищащи потоци. Заповядайте вие за въпрос. Е, Алфонсо Бянкио, Ньюс.tt, Итали. My first question is, can you clarify... Въпрос на журналист от Италия. Госпожа Мусолини спомена, евентуално включване на е, беженци е, от климатични, е, от бедствия, предизвикани от климатичните промени. В това предложение, това... Тази идея включена ли е в предложението на госпожа Викстра а, и включва ли се в някои от вашите позиции? Въобще, каква е вашата позиция а, за хората, които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 дойде в Германия, той няма да бъде върнат. Това беше позицията на Германия. И за... Я съм се занимавала много с въпросите за хуманитарното обежище. Бях в Лондон а, и за първи път в такава демонстрация имаше хора, които държаха плакати, поздравяващи Германия за нещо, което е направила, а, вместо да й се сърдят, че да кажем за пореден път е спечелила а, футболен шампионат или нещо такова. Опасявам се обаче, че ако не постигнем сътрудничество, ще се издигнат отново оградите, които свалихме през 89-та. Uh... Е, Благодаря. Въпросът е от Германия във връзка с системата за регистриране. Да. Сега има подхода във връзка с тези регистрационни центрове, в Италия, в Гърция. Ние бяхме в Гърция миналата седмица с Комисията по граждански свободи, специално посещение и всички, с изключение на едно в Италия, всъщност е, съм запозната с работата. Не съм напълно убедена от този подход, обаче трябва да ви кажа, поради липсата на правно основание. В Италия е много повече е нужно, за да може наистина да се изпълни е, предвиденото и препоръката на комисията в това отношение е наистина насочена към а, този въпрос. Някои места наистина понякога гражданите са ограничени. Например, в Лампедуза център е затворен. А, така че, освен всичко това, от е, чисто правна гледна точка, мога да кажа, че има европейски агенции в тези регистрационни центрове, които помагат. Е, това са екип на Frontex, екип също така на а, ЕАЗО на ЕСПОЛ и не знае защо казва, че, че това не работи. Защото, що се отнася до регистрирането, всъщност процентът а, регистрация стигна дори над 90%. Тоест, по отношение избягване на това, което по-рано ставаше, а именно, че много заявители не, са, не бяха регистрирани, за да се избегне това явление, за да могат също така да се проверяват тяхното движение, евентуално други държави, така че в крайна сметка се смени самия замисъл и ето сега процентът регистрирани е много висок. Как системата да бъде по-ефективна? Това е въпроса ви. Отново, както каза, се опитах да кажа и по-рано. Може би като провокация изглежда, но на практика не е. Най-добрият начин да се избегне в последващо движение, както каза и Лаура, да се премахне принципа държава по първо влизане. Затова някои държави членки, например, не са били толкова прецизни при регистрирането по-рано, сега вече това не се случва, и освен това, поради това някои кандидати отказват да бъдат регистрирани в първата държава по влизане. В Италия или в Гърция те няма труднини, например. Така че ако се пререгистрират в Италия и в Гърция, ще имат този проблем. Например, в Италия, в Гърция видяхме е, едно 15 годишно дете, е, което е от Алепо и на практика не може да се присъедини към майка си. Системата не функционира. Тоест от нас зависи законодателите, правителствата да изградим система, която да е смислена и логична. И така, имайки предвид системата, която е постоянна, централизирана за споделяне на отговорностите между държавите членки, да не забравяме, че тук говорим за хора и правата им, които търсят обежище и връзки съвсем значими и смислени с други държави членки. Например, може да имат диплома издадена в тази държава членка, да имат съответните знания по езика. Но, имайки предвид ето тази система, че съществуват подобни хипотези, в такъв случай няма да има възможност как да се изплъзнат от регистриране и с други думи няма да могат да а, е, а, е, участват в това последващо вторично движение. Ще бъдат регистрирани. Това е система, която може да се участва като те заявяват къде са семействата, техните членове на семействата, къде са а, връзките, които са изградени с коя държава и ако няма критерии, тогава вече ще влязат в механизма за справедливо разпределение. Според мен в Омпедуза или в другите места, които съм посещавала, разговаряйки с тези хора, не виждам наистина никакво друго основание те да искат вече да не се регистрират и да се изплъзнат на практика от системата системата. И а, е, а, е, мисля, че също така по отношение на беженците казахте нещо, нещо важно, много важно на международно ниво, за тях вече да а, е, установим, че що се отнася до беженците, които бягат от промяната в климата, това е един вече въпрос, който, на който ставаме свидетели все по-често и по-често. По-често разглеждаме тук и в Европейския парламент, но особено в досието по признаване статут на беженец се разглежда този въпрос, а не в Дъблин. По въпроса, зададен от полския представител, все още разискваме потенциалните санкции за държавите членки, които не изпълняват своите ангажименти ангажименти. Искам да ви кажа следното, какво мисля аз. Основният принцип е следния. Не можете да искате само ползите от участието в голям съюз, без да се споделят отговорностите. Това е една много детска позиция. А, а, има такива правителства в а, Европейския съюз. Това е другото лице на солидарността, когато става въпрос за миграция, за убежище в Гърция, в Италия. Виждаме, че финансовите вноски не стигат. Не можем да оставим тези страни сами. Не можем да ги превърнем в огромни беженци, беженски лагери, защото останалите държави членки не искат да изпълнят своите задължения по регистриране. Деболин не дава автоматично статут беженец на никого, а просто определя коя държава членка има отговорност да разгледа е, молбата за статут беженец. Ето това са е, въпроси, на които трябва да се обърне внимание в рамките на системата за убежище. Сега е, едно изречение в заключение искам да кажа на италиански. Какво казваме ние на италиански? Казваме следното. И не е само едно основанието. Някои държави членки не могат да извършат работата на всички останали и да поемат е, бремето по а, преценката на всички молби за убежище. Това е бреме финансово, а също така и ресурсно. Така че само две, три, е, четири държави членки не могат да извършат сами работата на всички. Благодаря. Си молто бревементе. Да, и аз ще отговоря на зададените три въпроса. Във връзка с е, въпроса на германската журналистка за регистрирането и отговорностите, какви са възможните решения? Практическа гледна точка, защо системата сега не работи? От когато хората идват в Италия, и тези регистрационни центъра, те са 6. Лампедуза е един от тях, но хората отиват на различни места, кампания, Сардиния и на други места, там където няма такива регистрационни центрове. И момента, когато те пристигат и следващия момент, когато стигнат до регистрационния център, много от тези лица просто изчезват. Така че от чисто практическа гледна точка това означава, че има много хора, които не са регистрирани. Те просто изчезват. Те знаят, че когато се регистрират в Италия, трябва да останат в тази страна. Вече казаното от мен по-рано също е приложимо в всички тези аспекти. Извършва се работата в регистрирането, но проблема остава, защото просто нагоре по варигата законодателството в рамките на регламента Дъблин просто е неправилно. хората не искат да дават своите пръстови отпечатъци, за да бъдат регистрирани също така. Много проблеми възникват и с непълнолетните лица във връзка с регистриране и по-скоро нерегистрирането им. И тук също да не бива да забравяме въпросите за човешкото достоинство, човешките права в тази връзка. Нека да си зададем един въпрос. А ако не работи Дъблин, тогава работи ли системата от регистрационните центрове? Нека да отговорим реалистично на тези въпроси. Текста може да изглежда добре на хартия, но трябва да видим практически как всичко стои на място, каква е обстановката. И да изградим норми и закони възоснова именно на това. Какво е решението? Решението е да се промени регламента Дъблин. Не можем да налагаме на хората, които са влязли в ЕСА в Гърция и Италия, да останат завинаги в тези страни тогава вече ще бъде възможно да ги регистрираме, защото лицата ще знаят, че не са задължени да останат в тази страни, макар че са регистрирани. И по този начин Италия по-лесно ще може да се справи наистина с тези въпроси. Имам предвид тук и подходите на Frontex и проче. Не могат сами да се справят италианците с този въпрос. По-нататък, във връзка с спирането на структурните фондове. Ние не искаме да на, а, е, налагаме санкции на Австрия, на Полша, на Унгария. Но има държави членки, които има много беженци и е, това е проблем, на който трябва да е, се обърне сериозно внимание. От 2015 година такива страни са Италия и Гърция. Така че не може да се мисли по този начин. Това е некоректен начин. Говорим за общност в Европейския съюз. Всички имаме проблеми. Австрия, Унгария, Германия, Гърция, Испания, Швеция. Това са страни от 27-те, които наистина поеха по-големи отговорности по отношение на мигрантите. И управлението на практика е накърнено на тези процеси, особено от 2015 година насам, когато имаше толкова много мигранти. Е, така че в крайна сметка системата не е създавана за да се отправят санкциите към отделни държави. напротив, равнопоставено е, се прилагат тези права. Не може само да се взима без да се дава. Благодаря. Е, последния кръг въпроси. Още 3-4 минути ни остават в този панел, така че последни два въпроса от този господин. Италия. Era il 3 ottobre 2003. На 3 октомври 2013 година, преди 4 години, на бреговете на Лампедуза станахме свидетели свидетели на 366 трупа. Какво се случва сега? в Италия. Като журналист, аз винаги съм писал по въпросите на миграцията. И Италия винаги влагаше усилия. Никога не сме имали солидарност от страна на Европа. Италия винаги се опиташе да а, даде възможност мигрантите да влязат в територията на страната и да ги приемем от цял свят в Европа някои държави взимат решение да дестабилизират географски области в света. Имам предвид случилото се в Ирак, после в Сирия, арабската пролет. Имам предвид също така и западните приноси за премахване на диктаторите в тези страни, но за съжаление в крайна сметка те не направиха така, че да управляват онова, което започнаха като процес. И ето сега ставаме свидетели на последствията от всичко това в Европа. Причините за тази иммиграция, мигрантска вълна са на практика политически. Ние трябва да се обърнем лице с лице с този проблем. Имам предвид казаното днес – Наистина, Европа трябва да се изправи към този проблем лице в лице. Минаха 4 години от тази дата. И сега отиваме в териториални либийски води, за да събираме бежанците, онези, които бягат от Либия и всички стигат до Италия. Защо не е другаде? Защо не е в Барселона и в други страни? Защо точно в Италия? Чели дели право? Да, наистина. Е, виждаме още от няколко години, че системата не работи, но не, че не системата не работи, просто държави не я и прилагат, не искат да отворят вратите си и също европейските институции се провалиха на практика. Защо мислите, че системата се е провалила, а не участниците в нея? И нещо друго. Защо толкова злоупотребявате с думата солидарност? Когато се приеме когато има достъп до нови пазари, до нови, а, нова работна ръка, до много други неща, сега използвате думата солидарност, за да подкрепите на практика политиците в някои държави, които не са си изпълнили своите задължения. Uh, then... Още един въпрос, може би, след това ще приключим. Okay, uh, Евронус, Апостол Стайкос. В Гърция 60 хиляди бежанци има сега, които не искат да останат в страната. Няма какво да правят обаче и също така. Така че въпросът ми е кога е, теорията ще превърнете на практика, кога ще им дадете възможност да кандидатстват за убежище, да бъдат преместени, защото по-настоящем ние само си седим и си чакаме. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много. И сега ще помоля да а, отговорите и да приключите с вашето участие. Eh, По първия въпрос. Какво се прави до сега? Управлението на миграционните потоци със сигурност е един от основните предизвикателства пред Европейския съюз и Европейския проект като цяло един от основните въпроси, пред който сме изправени, защото отговорът трябва да бъде даден по европейски, а не на национално ниво, така както се случва днес. Трябва да можем на европейски принцип да отговорим дали ще можем или не. Това е от основните ни предизвикателства, пред който Европейския съюз няколко години сега стои. По-настоящем не сме успели да го направим. Има толкова много празнини. Хората говорят за борба с незаконна миграция, с борба с трафикантите, каналджийството на хора. Добре, но как това ще може да предостави решение на хората, които бягат от преследване? може би едва ли не трябва да се плати на контрабандистите, на каналджиите, които рискуват е, е, живота на тези хора. Много от търсещите е, убежище умират. Ставаме свидетели на това или в морето, или в различните камиони. Това е парадокс в Европейския съюз и ние през този парадокс сме изправени и сега. Има очевидно а, недостатъци в съществуващото законодателство. И после а, операциите по спасяване и издирване остават в ръцете на НПО-тата след Маре Ностра. Италианците трябваше да подкрепят усилията в тази насока. и не можахме да си го позволим а пък е нужно да има европейски отговор. После морското право. Друг въпрос. Ако някой отправи СОС сигнал, тогава вече имаме правно задължение да окажем помощ. А днес какво предприема Европейския съюз? Не много, на практика много малко. И е нужно да ускорим усилията и действията си. В противен случай ще влезем в историята като хората, които много добре се справят с оказване почет на загиналите. Нужно е да очертаем каква е отговорността и на държавите членки. Но да го разискваме по-европейски, трябва именно по този начин да започнем анализа и всички държави членки да предприемат подобен подход, не само 7 или 8. Европейския съюз е изграден от 27 държави членки и управлението на миграционните потоци сега на практика се остава в ръцете на 7 или 8, а останалите 20 на по никакъв начин не са дали своя принос, за да може да помогнат управлението на миграционните потоци. И ако не работи регламента от Дъблин, това е защото отговорността в рамките на този регламент остава именно в ръцете на няколко държави членки, които следва да управляват тези потоци мигранти. А останалите казват, добре, но ето Дъблин пише така и така. Държавата по първо влизане трябва да отговаря при разглеждане на мобите за взимане на решение статут беженец. Ръцете са ми чисти и въобще не ме интересува този процес. Не участвам. Ето това е истинския проблем. Трябва да се върнем към самото законодателство, да го променим по такъв начин, че всички държави членки да имат свои отговорности. И тогава винаги в противен случай ще остане липсата на баланс при разпределяне на отговорности. Okay. credo. dunque, la prima, prendo la, la domanda qui da... Eh... Първо, какво е направил Европейският съюз? тук трябва да помислим дали правилно е зададен въпроса. Защото 20 години говорим за обща система за убежище в Европа и единственото, което сме успели да постигнем заедно, е да превърнем Средиземноморието в гробаще. Това е. И това не е проблем на Гърция или на Италия, на цяла Европа. 6 от 28 страни членки от години поемат 80% от всички заявки за обежище. Та не е въпроса какво е направил Европейския съюз е, в контекста на тази безкрайна трагедия в е, Сицилия, е, Сицилия Калабрия и къде ли не, а какво правят тези 22-3 страни членки, които не приемат бежанци. Хората не са наясно на европейско ниво кой за какво отговаря. От април 2015 ние настояваме да има система за преразпределение, така че да се ангажират всички страни членки. Да има безопасни маршрути за достъп, да не се оставят проблемите само на Италия и Гърция. Но комисията също не направи нищо. 900 души загинаха само през април 2015. Комисията се опитва да накара страните членки да си поемат е, отговорността. Но ето, мина е, година и половина, 160 е, хиляди са предвидените лица за вторично преместване, но единици са преместени. Двадесет и осем страни членки са успели да направят половината от това, което прави Канада, например. После, Балканския път или маршрут. в е, Европа е, влизат е, толкова бежанци, колкото в Либия, докато Либия има около една десета от населението на Европейския съюз. Та, какво е казала Меркел и това, което се случва в Германия, Меркел по принцип е антитезата на моите политически вярвания, но когато тя каза ще се справим, ако не го беше казала, ние нямаше да видим и тази надигаща се ксенофобия. Защото европейските правителства трябва да решат заедно как да се справят с е, ситуацията – не може само да се говори, че има инвазия. Трябва да си поемат е, европейските лидери отговорността. Ние сме евродепутати. Преди три седмици в Страсбург отново гласувахме да бъдат осъдени страните членки, които не си поемат задълженията по приемане на бежанци казахме ясно, че трябва да се търси и пространна реформа на регламента и системата от Дъблин и комисията трябва да започне с процедури за нарушения, защото няма друг начин. Дъблин не функционира, всички са наясни с това, комисията също го казва. Аз е, обаче не смятам, че е само проблем за това как е, да се е, охраняват границите. Италия, Гърция, те нямат интерес да вкарват хора в Европа. Ако може да се спре този поток, да се осигури сигурност на хората, които бягат от е, война, това трябва да търсиме, т.е. сигурни пътища за достъп. После е, е, трябва да пресечеме бизнеса на трафикантите. Трябва да бъдем и много по-последователни на политическо ниво. Африканските страни в последните 50 години са, не са получили от неплащане на данъци, включително и от големи европейски компании, от порядъка на 1 трилион долара. А, тоест, много често мизерията се държи и на а, липсата на политическа реакция. Ние допринасяме за повишаване на неравенството с една ръка реално а, взимаме това, което даваме с другата. Благодаря, госпожо Ламберт. Имате възможност и вие да отговорите. Да, съгласна съм с голяма част от казаното до тук. Така е, външната политика има своята роля, но в момента положението е такова каквото е. Европейският съюз, както ясно се каза, става дума за а, така три активни участника страните членки, съвета и комисията. Имаше споразумение за това какво трябва да се прави за преместването на бежанците между вътрешните министри, само че когато министрите си отидоха в страните, министър-председателите им казаха, това няма да стане, поне в някои страни членки. Тоест, цялата система закуца от това, че имаше толкова разнопосочни е, схващания. Причината, по която не успява Дъблин, е, че тя не е пригодена да решава проблемите, когато идват много хора. Страните членки не успяха да решат и въпроса с влизането, незаконните влизания. Взеха се решения и в Малта, и в Италия. После се взе решението да се спасяват хората по море, но имаше случаи, в които хората биваха оставени да се отдавят, защото, примерно, рибарите със своите лодки не смеха да ги спасяват, защото се страхуваха, че могат да ги подведат под отговорност. Та, огромен е провала. Не само политически, но и чисто от гледна точка на управление. Толкова смърт, толкова проблеми за организационни проблеми. Европа практически е неспособна да се справи. И след като ние не можем, по-интересно е, кой ще може направо да помислиме тогава да дадем на някой друг парите да се оправя с този проблем. Не искам да кажа, че всъщност е, застъпвам тази теория, но а, е, отговорността трябва да бъде споделена трябва да обсъдим, трябва да, да, се, да разберем за себе си, че този проблем е общ че това, което се случва, няма да ни срине, че то не е, е в е, ущърп на страните членки, че никой няма да си загуби идентичността в Европейския съюз. Можем да се справим. Но кога Дъблинския регламент от теория ще се превърне в практика, не знам. Има неща, които може да се направят още сега, без да има кой знае какви промени по регламента Дъблин. Много по-ефективно можем да работим, примерно, по събирането на семейства. И тук страните членки могат да свършат много. Има една организация за безопасно преминаване. Е, става дума за трансфера между Франция и Обединеното кралство – имат и двете задължения, е, страни си имат своите законови задължения и сега се опитвам да се успокоя, когато си мисля какви са взаимоотношенията между Франция и Обединеното кралство в това отношение, но добре, да речем, какво се случва, примерно, в Гърция, ако те не когато има нужда някой, който е в Гърция, да се свържи с семейството си в друга страна. Шансът това да се случи е около нула. Необходимо е да има проверки дали е, непридружените малолетни стигат до някъде също много слабо ниво на постижение. Трябва да има и средства за по-бързо е, придвижване на хората и се надяваме, че реформата на Дъблин ще направи по една, поне една стъпка в правилната посока, за да не скачат децата от камионите, след като месеци са чакали да стигнат до членове на своите семейства в някоя друга страна. Та заедно ние можем да решим проблема. Благодаря. Благодаря на депутатите за толкова откровените изявления. Благодаря и за въпросите. Нашите евродепутати са на ваше разположение, може да им пишете, може да се срещнете с тях в техните кабинети, докато сте тук. За сега е, благодаря, приключваме с тази тема, е, с тази част от програмата и преминаваме към е, следващата, с което каня тук Софи Магенис. И благодаря, че е при нас. Тя е ръководител на звеното за политическа и правна подкрепа на Агенцията за бежанците на ООН. Заповядайте тук при нас на подиума. She's been with us already um, a couple of years ago in, in another seminar. So... Тя участва при нас и в една друга среща. Вие чухте и въпросите и отговорите на евродепутатите. Те очертаха до колко е, тази тема е в центъра на вниманието на парламента. Тя непрекъснато излиза като проблем в Европейския съюз. Винаги се връщаме към нея и към е, така невъзможността на Европейския съюз да се справи с това явление, което се възприема и като заплаха. Вие вероятно ще говорите за по-добра закрила на бежанците. Вие сте напълно наясно с положението също така поддържате редовни връзки с парламента, наясно сте с доклада. Може би факта, че тук има толкова много журналисти от цяла Европа днес, има показва, че има смисъл да чуем и какво прави Агенцията за бежанците на ООН по този въпрос и какво е тяхното мнение за реформата на регламента от Дъблин. Благодаря, благодаря на всички. Добър ден. От името на Агенцията за бъженците на ООН искам да благодаря за изключителната възможност. Тя действително е уникална, т.е. ние да можем да се обърнем към журналистите от страните членки и да ви представим и нашето виждане, нашите основни послания – когато става дума за въпроси с бежанците, убежището, медиите имат толкова много власт, а толкова често се случва да се чуват и, мис... и погрешна информация, и неразбиране на проблема. Просто проблема е толкова сложен, че е, медиите са основен инструмент за повишаване на информираността на гражданите в Европейския съюз за това, кои са бежанците, какво те могат да направят за обществото от към добро, а и как е, отразяването на проблема от страна на медиите може да направи положението на бежанците много трудно, защото ако подстрекава страх и неразбиране. Аз е, абсолютно съм съгласна, че кризата, такава каквато тя бе очертана през 2015 и 2016, бе криза причинена от е, държавите, т.е. от липсата на правилно управление, от е, решаване на проблемите за убежището и миграцията. Затова считам, че днес е добре да ви дам известна информация и е, някои основни послания за това какво правиме ние. Ние разбираме, ние разбира се имаме своята програма, ползваме е, и мога да ви предоставя независими статистики. Ще имате и всички връзки към източници на информация, които ние използваме. Смятам, че в един момент ще се появи тази информация и на екрана. Най-общо казано, има няколко портали с данни онлайн, където може ежедневно да виждате статистика за пристигащите. Примерно от Турция в Гърция, сега цифрата е много малка. В момента съм пуснала и на Twitter връзките до тези източници, можете да ги консултирате. Това е с цел да знаете и да можете да ползвате нашите източници на информация. Какви са ключовите ни послания? Тук в Брюксел се обсъжда положението в Европейския съюз, но не бива да забравяме, че разселването на хора в момента възлиза на 65 милиона души. И много, много малък процент от тях идват в Европейския съюз. Огромена част остават в Турция, Ливан, Йордания и така нататък. Та, през 2015 броят на пристигащите в Европа беше много висок, през 16-та по-нисък, сега също. Затова трябва да имаме предвид какъв е, е мащаба на проблема в, свето, в общия контекст. Какви са процесите за закрила? Смятаме, че може да се управляват тези процеси и по по-добър начин – Излязохме с предложения в това отношение. Имаме линкове към документа, а също и няколко разпечатани копия. Какво в момента се предвижда за реформата на регламента от Дъблин? Комисията излиза с предложение, аз няма да говоря много в подробности когато един търсещо убежище идва в Европейския съюз, да бъде проверено първо дали може да бъде допуснат. И също така дали могат да, може да бъде изпратен в друга, трета страна, където, примерно, процедурите за разглеждане на неговия казус са безопасни. Тоест, нещо като споразумението Европейския съюз – Турция. Когато хората влязат от Турция в Гърция, се разглежда статута им и те могат да бъдат върнати обратно. Доколкото знаем, няма връщане на сирийци от Гърция към Турция по условията на споразумението с Турция, Турция по множество съображения. Нашият подход е следният. Според нас Европейския съюз може да направи повече. Държавите членки могат да направят повече. Разгледахме ем, предложените варианти и предлагаме нещо по-различно. Предлагаме Европейския съюз да продължава да приоритизира обединяването на семействата в рамките на Европейския съюз за хората, които навлизат в Европейския съюз и имат членове на семейството в някои от неговите страни. По настоящите предложения обаче а, следва тези хора да бъдат прехвърлени в а, трета страна. Също времено, по настоящите предложения, които са направени от Европейската комисия, хората ще бъдат преразпределени към други държави членки, там където е достигнат определен прак в определена държава членка нашето предложение е следното. Във всяка държава членка, в която пристигат търсещи обежище, да се задействат ускорени процедури, за да може бързо да се идентифицират онези хора, които имат нужда от закрила и онези, които нямат нужда от закрила. И за онези, които нямат нужда от закрила, да се предложи подпомагане за доброволно завръщане, ако те не са съгласни и ако няма други причини е, да а, не се върнат, тогава те да бъдат върнати. Има множество а, а, проблеми, които трябва да се управляват, затова е много важно да се приоритизират тези две неща. Първо, ранната идентификация на хората, нуждащи се от закрила и обединяването на семействата. Няма консенсус за Дъблин по-настояще. Ние от ВКБО не искаме да подчертаем споразумението, което беше постигнато с всички световни лидери през септември миналата година в Нью Йорк, където лидерите на света се договориха да работят по световната миграция чрез поделяне на отговорността и подходът към Дъблин е именно подход, който трябва да представи солидарността на държавите членки. Затова призоваваме всички държави членки да положат разумни усилия, за да намерят решение. И още нещо, нещо, което е известно като феномена на по-нататъчно предвижване. Има хора, които казват, независимо от това какви са процедурите, хората ще продължат да се преместват от една, друга, една в друга държава членка. Но трябва да разберем защо хората осъществяват тези вторични придвижвания. Много често това е свързано с зле действаща система за обежище или лоши практики в страната, в които са послонени. в момента. Има държави, които не посвещават какъвто и е да било бюджет за интеграция. Всяка страна обаче получава такива средства от Европейския фонд за интеграция и миграция. И а, четири държави не посвещават а, нито стотинка на интеграцията. Е, ако имате една държава членка, в която има толкова а, ня, има ниско признаване на бежанците, ниски инвестиции за интеграция, страната не улеснява обедняването на семействата с членове на в различни страни, тогава е пределно ясно, че този тип вторични предвиждавания ще продължат. Затова трябва да улесним приложението на регламента от Дъблин, да видим какво може да задейства, какво може да помогне за достъпа до закрила за онези, които се нуждаят от закрила и какво може да бъде направено, за да се улесни връщането за тези, които не се нуждаят от закрила. Ние като организация не вярваме, че всеки един е, нуждаещ се от закрила трябва да е, намери тази закрила тук в Европейския съюз. Е, ясно, че е, всички страни е, трябва да се включат. Е, други страни в Европа, в Африка, Австралия, Нова Зеландия, с които работим сега, за да ги насръчим да се включат по-активно. Виждате на екрана на нашия вебсайт. Надявам се, че сте получили вече всички и разпечатания материал, който пуснахме а, да циркулира. Още един коментар само за презаселването от частното спонсориране, публични стипендии за млади хора, за учене в университет, визи и прочие. Това са все много важни инструменти за предоставяне на добри възможности за хора, които имат нужда от, ня... от, от закрила. За съжаление обаче ангажиментите поети от държавите членки не са били достатъчно добри. Миналата година само 14 000 са се презаселили предходната 8, пред, по-предишната 5000. Така че, ако действително искаме да насърчим хората да използват тези легални пътища, явно тази цел не се изпълнява достатъчно добре. И така, Управлението на обежището в Европа е възможно. Предлагаме добри е, предложения, които могат да задействат. Трябва да има и легални пътища и сътрудничество в Европейския съюз. Може би е добре да спрат тук, за да има възможност да зададете въпроси. Благодаря. Това, което казвате, е, установявам, че независимо от реформата на пакета за обежището, има и други неща, които трябва да се вземат предвид. Тоест, предложението дали да бъде прието в парламента няма да е решение за всички въпроси. Има и други важни въпроси, като легални пътища, интеграция и прочие, които трябва да се вземат предвид. Давам думата за въпроси. Два въпроса. Моля, заповядайте вие и вие. Благодаря. Анна каза Хилтънен, е, журналист на свободна практика от Финландия. Какви са отношенията между ВКБ ООН и европейските институции? И европейските правителства. Разбирам, че вашето финансиране идва основно от националните правителства. До каква степен можете да лобирате пред тях тогава и до каква степен чуват те вашите съвети? Благодаря. Силвия Чуковска от Полска, газета Правна. Казахте, че има четири страни, които не използват своя специален бюджет за миграция и интеграция за целите на интеграцията. Кои са тези страни и какви са тези средства, какъв е размер им? Благодаря, заповядайте. Благодаря за зададените въпроси. Първо ще отговоря на въпроса зададен от журналистката от Полша. Полша е една от тези страни има специални правила за Гърция, тъй като Гърция в момента работи по други въпроси. България е още една от тези страни. И в Польша, доколкото разбирам, има допълнителни средства за дейности в областта на миграцията и интеграцията. Ако искате да се свържете с нас, мога да, можем да ви предоставим допълнителна информация. Тези средства са изключително важни и трябва да се използват от държавите членки. Принципно те трябва да се използват или от държавата, или от неправителствените организации, които вече са активни в тази държава членка. Тук става дума за подкрепа за научаване на езика и подкрепа свързана с неговорене на езика, подкрепа свързана с достъп до пазара на труда. Има много добри примери за мерки, които са взети на различни места в Европейския съюз, за да се помогне на търсещите обежище да се интегрират. Има в някои държави членки по-голяма диаспора, представляваща определена националност, отколкото в други. Но и, и в тези страни по-рано не е имало такива търсещи обежище. Всяка държава трябва да започне от някъде. Има безкрайно много информация за добри, функциониращи практики за интеграция. И всичко това е на разположение на нашия вебсайт. Ако искате допълнителна информация, обърнете се към нас. Също а, ви насърчавам да задавате такива въпроси и на управляващите, ако има такива средства за такива цели, защо не се харчат те? Има множество а, граждани в различните държави членки, които имат желание да участват в проекти. Има множество общности, които имат желание да участват в проекти. Може това да стане чрез дейност в училище и на други места, така че този тип средства могат да помогнат значително. Това са трите страни, които знам. Четири са но четвъртата не я знам и не искам да ви давам грешна информация. По въпроса на журналистката от Финландия. Що се отнася до начина по който работим с институциите на Европейския съюз? Имаме много добри отношения с тях. Работим на ниво а, Върховния комисар, чето участваме в работата на съвета на службата за подкрепа в областта на обежището. Много често европейски държави членки и институции се отбръщат към нас за информация и съвети. Няма е, каквито и да било ограничения. Изключително открито работим, прозрачни сме при предложенията които предлагаме и установявам, че все повече държави членки установяват към контакт с нас, що се отнася до а, съвети как да се действа по-напред. ВКБ ООН има изключително много помо... познания и опит, а, свързани с миграцията, предвижванията на големи групи хора а, и може би сте следили и случаите, в които сме се изразявали критично в медиите. когато видим сериозни проблеми, излизаме с съобщения за медиите, така че няма ограничения пред нашата дейност. Ние сме междуправителствена организация и работим ангажирано и прозрачно. Благодаря. и Има време за още два въпроса. Не смятате ли, че с новите предложения и ако има някакъв начин да се разпредели по малко по-доброволен начин ангажимента, При заселването трябва да стане един от вашите прерогативи. Yeah. Thank you very much. Um, yeah. Благодаря. Да, доста неприятно е това, което стана с механизма за презаселване. Нееднократно сме призовавали държавите членки да поемат ангажиментите си, да изпълнят ангажиментите си. Някои държави са го направили. Една държава членка изцяло е изпълнила своите ангажименти, но другите изостават. Европейската комисия обръща огромно внимание на тази тема. Комисаря Врамополост подчертава значението на това, цялата комисия настоява. Бихме искали държавите членки доброволно да презаселват лица на своя територия и доброволно да участват в проявите на солидарност. Същевременно призоваваме държавите членки да излязат и с зад, правно задължителни споразумения помежду си за споделяне на отговорност. Защо? Защото по-настоящем е, има липса на доверие. Има държави членки, които не вярват на обещанията на други. И за това насърчаваме държавите членки да се опитат да достигнат до задължителни споразумения, които предоставят съответната яснота в правен смисъл. Ако искате да се предоставя 160 хиляди души, тогава това е много по-лесно да стане, ако се знае точно кой какво прави, ако има яс... яснота за броя, а не всичко да е на доброволен принцип. едно от нещата, които бихме казали на държавите членки, които изпитват известно нежелание да се включат, никога не се знае кога ще се променят нещата. Държавите членки не могат да знаят дали утре нямат те да имат нужда от помощ от останалите. И за това не става дума само за помощ за другите, става дума и е, за нещо, което е и в техен интерес. Много интересен аргумент, който за първи път се изказва днес след обед. Има ли един последен въпрос? Не. Има, заповядайте. Всъщност, по отношение за презаселването, не е ли застрашеното? Реинтеграцията ли имате предвид? Презаселването? Е, що се отнесе до презаселването? Ами, е, е, тези два типа мерки са все през Когато има преместване, ние настояваме допълнително официалната сили по презаселване да не е, бъдат намалени е, спрямо допълнителните премествания. 14 000 са презаселените бежанци до тук. За това настояваме всички държави членки да продължат да работят по темата. И аз имам въпрос. Изглежда някои политически групи тук в Европейския парламент, както и е, в медиите, се представи аргумента, че обединението на семействата би могло да бъде разглеждано като фактор, който привлича допълнителни беженци в Европа. Обединението на семействата е следното. Членове на семейството, които са извън в Европейския съюз, да имат право да дойдат в Европейския съюз. Това е право, което е признато от европейските държави членки с присъединяването към определени международни правни инструменти както и с директивата за обединението за семействата, т.е. има правно задължителен характер. Е, също време на този тип аргумент, е, който вие посочихте, че се излага, е редовно излаган аргумент, когато се правят усилия за ограничаване на придвижването на хора. Хора, които се придвижват, за да стигнат до семействата си, ако нямат такива правни възможности за придвижване, има много по-голяма опасност да предприемат опасни начини на преминаване на границата. И точно за това, за да не се случва това, е много важно да се прилага принципа на обединение на семейството. Друго нещо. Всички доказателства показват, че ако семействата са разделени, ако са, ако са разделени родители от деца, брати от сестри, тогава те много по-трудно се интегрират в държавата членка, в която се намират. Много от държавите членки се безпокоят за интеграцията и се вълнуват какво ще стане с социалната тъкан на обществото, ако не се интегрират беженците. Ами в такъв случай, а, нека да подчертаем този факт, че ако семействата не се обединят, това се влушава значително способността на членовете на семейството, които са тук, да се интегрират. И още нещо. В момента а, обединението а, на семейства, при които един от членовете извън Европейския съюз и друг е в Европейския съюз, е почти невъзможно. Защо? Защото човекът, който е извън Европейския съюз, трябва да стигне до посолство, да попълни документи, да докаже семейни връзки. изключително тежка е процедурата. Опитваме се да работим с неправителствени организации и други, за да се справим с този проблем. В момента системата просто не функционира. Ние се опитваме да я задвижим, за да се справим с два въпроса. Първо, правото на тези хора да имат възможност да се обединят със семейството си, за, за да не се те да се хвърлят в изключително опасни пътувани. И второ, за да може ем, е, децата и тинейджерите да е, бъдат със семейството си. Има политически спор в Европейския парламент, но по-големи са споровете между парламента и съвета. Е, това е моето заключение. Що се отнася до вашите взаимодействия между с парламента и съвета, смятате ли, че има вероятност тези две институции да постигнат съгласие. Каква е вашата позиция? Оптимистка ли сте или не? Трудно е да се каже дали ще се намери съгласие, кога. Но според мен трябва да се. Трябва това да е възможно, защото въпросите не са толкова сложни, че да не може да се намери съгласие. Бяха повдигнати множество въпроси от името на Европейския парламент и а, е, са направени много предложения, които са изключително разумни. Те са предложения, които имат за цел е, споразумение регламент от Дъблин да започне да, да функционира. И работа на политиците да вземат решения как точно да постигнат споразумение. Нашата надежда е, че ако се покаже, че през заселването функционира добре, ако се увеличи броя на хората, които се презаселват, ако държавите членки е, увеличат и доверието си една в друга, да се грижат за правилното функциониране на системата, нещата ще се подобрят. Направили сме и конкретни предложения за това и всички държави членки на Европейския съюз трябва да се разглеждат като страни, които трябва да изиграят своята роля, които могат да изиграят своята роля, за да не се стига а, до ситуации, в които, както сега, има беженци, които се смятат за хванати в капан в една страна и други е, държави членки, които се разглеждат по-скоро като страни на преминаване. Ако работят заедно държавите членки, ще може да се работи, да се постигне политически консенсус. Много благодаря за вашето изказване, за участието ви днес. Благодаря, че споделихте с нас статистически данни и източници, които са изключително полезни за журналистите, когато а, пишат по тези теми. Много благодаря. И така, последната точка от програмата ни за днес, е преди, е, разбира се, коктейла, е комисар Аврамополос. Той е тръгнал от сградата Бейлемон и трябва да бъде при нас след няколко минути, така че ако ви се налага да излезете от залата за минута по физиологични причини, моля направете го, но не се бавете. Това е последния половин час от днешното заседание около час и 15 минути. След това ще бъдат на ваше разположение и от 18 часа ще започне коктейла ни. So just uh, to announce that uh... Искам само да ви кажа, че малко закъснява комисарят, но е на път. Моля, не губете надежда. Okay, uh, take your seats again, ladies and gentlemen. Моля, заемете местата си. I welcome with us. Добре дошъл при нас, господин комисар, отговарящ за вътрешни работи, иммиграции и гражданство. Uh, Господин Аврамополос, също така и докладчика госпожа Вилкстром е с нас. Благодаря много за това. В началото само мога да кажа, че разбрах, че днес имате рожден ден, господин комисар. Честит празник! Давам ви думата относно предложението за обща система обежище в Европа, предложение направено от комисията преди няколко месеца. Сега вече Европейския парламент работи по тази тема, но съм сигурен, че вие наистина отблизо следите развитието на този тема и в съвета, и в комисията, и в парламента. Заповядайте. Бих предпочел да се въздържа за коментари относно съвета и парламента. И така, благодаря ви много, благодаря, че ме поканихте. Малко се забавих, защото бях в заседание с заместник президента на Кот Дивуар, е, но с голяма радост споделям тези части от следобеда с вас за да говорим по една изключително деликатна тема и развитието, особено като до мен седи госпожа Сесилия Уикстром, която ме кара да говоря и на гръцки език. Наистина, изключително добре владеете, госпожо Вилстро, моя роден език. Е, много важен е този семинар от посещението ви в Брюксел. Разполагате с много информация и ще хвърлите светлина по всички тези въпроси. Съвместно всички работим тук за това. И преди да започна, позволете да изразя своята солидарност с Лондон и Обединеното кралство за ужасяващия атентат през съботния ден. Освен това, поздравявам лондонската полиция и правоохранителните органи за бързата реакция и за бързия резултат. Знаете, че този въпрос, тероризма, засяга всички нас равнопоставено и трябва да бъдем обединени и силни в съвместния си отговор. Това е единствения начин, за да можем ефективно да се борим с тероризма. Като разискваме въпроса за убежището днес, аз бих искал да повторя, че не бива да объркваме тероризма с миграцията или терористите с търсещите убежище лица. Чуваме гласове, които не желаят да приемат търсещи убежище по основания свързани с сигурността. Това не е приемливо. Това са наистина хора, които бягат от тероризма, а не го създават. Разбира се, има и някои изключения, където заедно с търсещите убежище се стига и до а, някои инциденти. Атентата в Берлин много добре си го спомняме все още – трябва да бъдем бдителни и ние сме бдителни. Не можем обаче да приемам празната риторика, при която се поставя равнопоставеност между беженци и терористи. Ако правим това, значи, че приемаме, че този курс на конфликт и разделение, което терористите искат да създадат в нашето общество, го приемаме. Уважаеми приятели, Знаете, че преди една година комисията предложи да се реформира нашата система за убежище и да се създаде една истинска обща система за убежище, която да има успех в бъдеще възоснова на общи правила и споделяне на отговорностите по справедлив начин. Именно за да е успешна тази реформа, трябва да продължим да водим открит, конструктивен диалог не само с законодателите, но и с обществеността. Необходимо е да гарантираме, че съображенията, тревогите на нашите граждани и общности е, се разглеждат в а, точно и акуратно в процеса на взимане на решение. Навлязахме в епохата на движението на хората, мобилността на хората. Тук въпросът не е как миграцията може да бъде спарян, а как да се управлява по-добре. Кризата с беженците ни е, научи, че чисто национални мерки не водят до удовлетворяващи решения нито за отделната държава членка, нито за Европейския съюз като цяло. Раздробен подход, насочен вътре в страната, затворен, не само, че не отговаря на предизвикателствата на миграцията по холистичен начин, а подкопава европейския проект крие рискове за него. Всички държави членки трябва да работят съвместно, за да се обърне внимание на тези предизвикателства по един солидарен и отговорен начин. Дали става въпрос за подобряване процеса на връщане, борбата срещу трафикантите или защитата на границите по по-добър начин, мога да кажа, че никоя държава не може сама да се справи по-добре. Повече Европа е нужна за да се защити е, външната граница на Европейския съюз, да се позволи на системата за обожище да предлага закрила на онези, които наистина се нуждаят от това, да се разбиват, да се преследват наказателно мрежите на а, контрабандистите, на каналджиите, така че в крайна сметка да нямат право за престой в Европейския съюз е, в крайна сметка за всичко това е нужен общ подход за управление на миграцията като цяло. Повече Европа не означава да се отнемат правомощия или отговорности от държавите членки, както се опасяват някои. Повече Европа означава по-добро съвместно управление на съвместните предизвикателства. Много важни съвместни действия вече се радват на съгласие помежду ни и са вход на изпълнение. Подхода с регистрационните центрове, схемите за презаселване и преразпределение, усилията за връщане на незаконните мигранти, увеличаване на сътрудничеството с трети страни по реадмисия. Тези действия обаче не са достатъчни за да се завърши всеобщия ни всеобхватен подход за управление на миграцията, реформа на общата система за убежище на Европейския съюз е нужно предварително условие. Ако кризата с беженците през миналите две години ни научи нещо, то това е, че статуквото на нашата общата система за убежище в Европейския съюз повече не е вариант за нас. Структурните слабости в сегашната ни система станаха очевидни в хода на кризата. Все още има значителни разлики между държавите членки – относно вида процедури по убежище, които се използват, условията по прием, които се предоставят на кандидатите, е, процеса признаване и вида покрепа, която се дава на ползвателите на международна закрила. Всички тези различия допринасят към вторичните движения, търсене на най-подходящия форум – и това води до неравномерно разпределение на отговорности на държави членки относно а, закрилата, която се предоставя на търсещите убежище законно в тях, което означава, че е нужно да има една по-категорична система, която да се основава на солидарността и справедливо споделяне на отговорностите, но и система, която да може да издържа на кризите и да е справедлива. Нужна е, е структура в Европа, равнопоставени и система всеобхватна, която да устои на времето, където никоя една страна няма да бъде оставена да се справя сама с предизвикателството. Нужно е националните системи за убежище да се е, съчетаят по-добре, да се сближат, да се е, повиши доверието между държавите членки, но също така и да се намали стремежа към търсене на най-подходящия форум или страна от страна на кандидатите. Взаимното доверие е нужно не само за ефективността на системата, но и за да се гарантира равнопоставеност, достойно а, отношение към търсещите убежище в Европейския съюз. Ние предлагаме да изградим системата, редица системи, които да помогнат за увеличаване на европейската интеграция, като предоставяме по-високо ниво хармонизиране, по-голяма конвергенция в системата на убежище в ЕСА и система за справедливо разпределение на търсещите убежище между държавите членки. Нашата реформа в целия пакет е насочена към създаване на система, при която процедурите и, и а, графиците във времето са хармонизирани, за да може да се гарантира равнопоставеност използване на процесите, да има ясни критерии за получаване на международна закрила, които също от своя страна да бъдат допълнително хармонизирани. Искаме да направим така, защото кандидатите да получават стандарти равни в целия Европейски съюз. Освен това обръщаме внимание на въпроса с вторичното движение и злоупотребата в тази област. Чрез предлагане на подходящи санкции, които да бъдат налагани, що се отнася до условия по процедури и приемане, когато кандидатите не отговарят на задълженията. Но успехът на тази реформа зависи изцяло от солидарността. Географията не може да бъде показател за отговорност. Не можем да има непропорционално бреме за държавите членки, които просто се намират на външните граници на Европейския съюз. За нас това е много важен компонент, съществен и затова предлагаме да има конкретен механизъм за разпределение, който да се вложи в новата система Даблин, за да се защити е, Европа без вътрешни си граници, очевидно имаме нужда от система Даблин, която обаче да бъде ясна, предвидима, ефективна и справедлива. И затова е, е нужен ангажимента на държавите членки, което трябва да се преведе на езика на ясни, обвързващи е, правни норми. Затова предлагаме бъдещ кризи, отговорността да се споделя и да се преразпределя, когато една или повече държави членки се претоварят. Нашата цел, освен това, е да а, не допускаме неконтролирано движение незаконно, а да предоставим а, ред и сигурност в Европа. Затова предлагаме да има рамка в ЕСА относно а, разпределението, което ще даде общ подход и правни норми за Европейския съюз за лицата, които се нуждаят от международна закрила една рамка на общностно ниво за квотно разпределение, което ще преодолее разликите в националните практики. Освен това Европейския съюз ще бъде в по-силна позиция в глобален смисъл и ще може да говори на един глас. По този начин можем по-добре да убедим нашите международни партньори също да поемат своя дял от отговорността, защото вътрешното и външното измерение на управлението на миграцията са взаимно свързани. Затова ние засилихме нашите ангажименти с ключови трети страни, за да можем да обърнем внимание на първопричините за миграцията, да се подобрят условията в държавите по происход и транзит, да се борим срещу контрабандистите, да подобрим темпа на връщане и да увеличим също така правните пътища за решаване на проблема. Това беше в сърцевината преди 20 минути е, в моята дискусия с заместник е, президента на вице-президента на Кот Дивуар. Това върви ръка с ръка с реформата, с системата за убежище в рамките на Европейския съюз. За това, за да гарантираме ефективността на нашите действия, времето дойде държавите членки вече да покажат своят политически ангажимент и воля да придвижат напред реформите за общата система за предоставане на убежище в Европа и конкретно системата Дъблин. Държавите членки, както и е, европейските депутати, трябва да гарантират, че реформата на общата европейска система за убежище ще бъде амбициозна трябва да направим решителни стъпки напред, що се отнася до ефективността, конвергенцията борбата срещу вторичните движения и обща солидарност. Ние би трябвало да подкрепим предстоящото естонско председателство, за да може да продължи да влага усилия, които влагаше Малтийското а, председателство неуморно относно изграждането на механизъм за солидарност, който ще бъде предвидим и ще гарантира нито една държава членка да не остане сама. Освен това, разчитаме на Европейския парламент, за да може максимално да се регистрира напредък по различните досиета. И е, разбира се, възползвам се от възможността, че Сецилия е тук и мога да ви кажа, че преди години основната подкрепа за нашите усилия всичко това, което е предприено от Европейската комисия, всъщност дойде подкрепата от Европейския парламент. Уважаеми приятели, трябва да разглеждаме феномена миграция по стратегически всеобхватен и позитивен начин. Както казах по-рано, мобилността и миграцията са присъщи на света такъв, какъвто го познаваме днес – трябва да се превърнем тези предизвикателства във възможност и в духа на солидарността. От всички нас зависи миграцията да се превърне в европейски успех. Много благодаря за вашето внимание и сега бих отговорил на евентуалните ви въпроси. Благодаря. You, take... Благодаря, господин Аврамополос. Давам думата сега за въпроси. Два, три, след това ще има отговор и така. Ето, посочвам първите, които ще зададат въпроси. Аз съм от Унгария, от унгарски вестник. Госпожа Викстрон каза, че според нея е, спирането на структурни фондове може да бъде санкция за страни, които не искат да приемат е, търсещи обежище. Е, това е различно от предложението на комисията за санкции. Какво е вашето мнение? Считате ли, че в правна, от правна гледна точка нещо подобно може да се направи. На всеки въпрос ли ще отговаряте директно? Да, казва господин комисарят. Да, вие идвате от една а, малка, но много европейска страна, която е понесла своите страдания в миналото. И вашите предшественици знаят много добре какво значи да си е, беженец. Е, стотици, хиляди унгарци напуснаха страната си 58 година и намериха прием в Европа. Надявам се, че унгарското правителство ще прилага решенията, които сме взели всички заедно преди две години в Люксембург. Сега е момента страните членки да покажат отговорност и солидарност. И това не са прости думи. Солидарност, отговорност не са само морални понятия. Те са и юридически такива, застъпени в основополагащите договори за създаване на Европейския съюз. Тоест, за всички страни членки е задължително да прилагат политиките, които са е, ре, решени заедно. Тоест, посланието е съвсем ясно. После, нека да повторя нещо, което съм казвал и преди и казах и днес. Да, ще започнем с процедури за налагане на санкции за нарушения. Това далеч не ме прави много щастлив, напротив, но трябва да го направя, защото това е в ролята на поста ми като комисар. Аз трябва да защитавам договорите. Освен това, политически и морално, законово е, задължение е на страните членки да спазват това, което сме решили заедно. Кризата с мигрантите, споменах това в началото, застрашава и европейският проект. Може би считате, че е преувеличено, но а, кризата с миграцията поставя под въпрос а, европейската мечта почти толкова, колкото и економическата криза. И ние имаме политически, исторически и морални задължения – да защитим това достиженията на нашите предшественици, да запазим, да подсилим европейското единство. Благодаря. Следващият въпрос. Аз съм от Финландия, от финландски вестник. Казахте, че трябва да има а, сигурни пътища за влизане в Европейския съюз и да се борим с трафикантите. Но а, страните членки правят все по-трудно влизането в Европа, включително и за събиране на семейства. Това се случва и в моята страна. Счита се, че твърде лесно в момента Какви са конкретните начини да окоръжите страните членки да направят възможни такива правни възможности, законови, да влизат в Европа? От това е напълно възможно. В, бъдещите, в бъдеще Европа ще има нужда от работна ръка, и за това трябва да има но тези законови, законни канали за влизане в Европа. Европа бе изненадана от е, мигрантския поток. Ние нямахме опит за справяне с е, това явление. Но доста време мина от е, началото на мигрантските е, потоци и сега положението е под контрол. Надяваме се, че е, нищо друго ново няма да се случи в този толкова нестабилен район, откъдето идват бежанците в Европа. Сега създаваме необходимите условия, приемаме ново законодателство, така че тези, които в един момент ще решат да дойдат в Европа, да имат законови пътища да направят това. Но нека да кажа нещо абсолютно ясно. Тези, които вече са тук в Европа и които са влезли нелегално, които са били експлуатирани от безкруполни трафиканти, някои от тях трябва да се върнат с собствените си страни. За това говоря и за споразуменията за обратно приемане. Положението е по-добро, отколкото беше, а в бъдеще ще бъде още по-добро. Нека да ви припомня, пак казах в началото, излизам с предложение за рамка за презаселване в Европейския съюз. Знаете разликата между презаселване и преместване. Насърчаваме съвета и парламента да работят по тази тематика. Благодаря. Още един въпрос от дъното на залата, с което ще приключим? Не, казва господин комисарят. Ако искат, аз ще стоя тук и до утре сутринта. Аз закъснях, така че няма проблем, мога да остана повече. Нека да чуем. Аз съм от България. Как оценява Европейския съюз? Българската борба с бежанците. Комисарят прекъсва борба с бежанците, казвате. Какво имате предвид? Спирам ви, защото как оценява Европейския съюз българските политики? Те удовлетворителни ли си? Българския президент Радев официално поиска половин милиард евро за борба с незаконната миграция. Готова ли е Европейската комисия да предостави това финансиране? Ние го направихме. България получава и политическа подкрепа, и финансова подкрепа. Заставяме зад България. Преди 6 месеца обсъдих е, този въпрос с министър-председателя на България Борисов. Ние сме в тясно сътрудничество. България също е подложена на натиск, защото ако работи споразумението между Европейския съюз и Турция и се приключи и се затвори Балканския маршрут, трафикантите започнаха да изместват вече пътищата, да минават и през България. И, каза го и в България, вашата страна не е сама. Европейския съюз е зад вас. Ние подкрепяме България, както и страните, които са на първа линия, да може да управлява по-добре не само собствените си граници, но и границите, които са и европейски. Предлагаме много подкрепа и нека ви напомня, когато се от, откриваха новите гранични пунктове. Ние отидохме на капитан Андреево. Тогава ставаше дума и за бреговата охрана. Новата агенция функционира и е, започнахме от България. Така че заставаме зад България, ще го правим и в бъдеще. И освен това, това е много важно, България си спазва своите ангажименти и дава резултати. Те разбират много добре е, с тяхната мисия като защитници на общите европейски граници. Ε, Μανώλης Κωστίδης από τον Ελεύθερο Τύπο και τον Sky. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή πολλές φορές... Искам да ви задам следния въпрос. Често пътувам до, Турци... до Турция. Удовлетворени ли сте от споразумението с Турция по въпроса за емиграциите? Виждаме, че по-малък е потокът, но аз съм посещавал бежански е, лагери и Турция има известни резерви, защото счита, че Европа не си е по, е, изпълнила ангажиментите, като например е, тези за визата и други. Докъде ще ни доведе това разминаване? Тук не става дума за споразумение. Ако беше споразумение, то трябваше да мине през всичките процедури, през националните парламенти, което никога нямаше да може да се случи, просто щеше да отнеме много време. 15 000 е, минават през Егейско море и доколко тази декларация между Европейския съюз и Турция е прекрасна, ми има си цифри, които го доказват. От е, тези е, хиляди, които минаваха, в момента 50 души на ден евентуално минават. Така че е, има резултати. Ние е, провеждаме и съответна политика, помощ, даваме експерти. Гърция защитава границата си, която е външна граница на Европейския съюз. Там е, се взимат 100% пръстови отпечатъци на бежанците, които влизат от Турция. А какво предвижда а, декларацията, така наречена, между Европейски съюз и Турция? Целта е да се ускори темпа на разглеждане на заявките за предоставяне на обежище. И съответно Турция заявява, че е готова да приеме и тези, които ще бъдат върнати от Европа, и тези, които идват към Турция отвън. Много голям брой емигранти, нямаме точен брой още, се намират на в процес на искане на обежище. По време на неуспелия опит за преврат в Турция, всичко, системата, която бе установена за беженците, си остана функционираща. Целта е ние да предоставим, т.е. споразумението беше да предоставим економическа помощ 3 милиарда – това се случва посредством международни механизми с специални споразумения за управление на определени е, материи, примерно здравна помощ и други за бежанците. А, аз лично считам, че оговорките с Турция функционират – и ние трябва да направим всичко възможно това да продължава. Разбираме добре колко е важно Гърция и Турция да си сътрудничат. И искам да кажа, че нищо не следва да попречи на това сътрудничество, защото то е от полза и за Европа, и за Турция, и за Гърция. Последен въпрос. Заповядайте. Вие имате думата. Таня Μποζανίνο από вима. Βήμα. Ε, η Γερμανία αποφάσισε να μειώσει... Бе взето решение за значително намаление на броя на а, мигрантите, които минават през Гърция за обединени на семействата. Всъщност това означава, че се движим назад. Има ли сътрудничество, има ли достатъчно добро сътрудничество между Гърция и Германия? И още нещо. Искам да ви припомня нещо, което вече казах. Първата страна, която публично заяви, че отваря вратите си за презаселване на търсещи убежище от Гърция беше Германия. Близо 500 души на месец. Ако всички държави членки бяха направили това, програмата за презаселване щеше да функционира добре. Но, в крайна сметка, това, което се случи, както вече беше казано тук, че някои държи, страни, някои държави не спазиха своите ангажименти. Има добро сътрудничество между Гърция и Германия. Германия е положително настроена към приемането на беженци. Разговарях с е, господин Демезие, министр на външните работи, господин Мазала, външния министр на Гърция, и сътрудничеството е нормално. Затова няма нужда да се създават, да се виждат проблеми там, където такива няма. Европа присъства, действа. Моята задача е ако има някои проблеми, по-малки или по-големи, да се погрижа за тяхното за разрешаване. Благодаря ви много за вниманието и ви пожелавам приятен ден в екзотичния град Брюксел. С това приключи тази част на семинара. В 6 ще се видим в салона за депутатите.